Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf, heute mit den Folgemaßnahmen zur Entlastung des Parlaments. Добро утро, добре дошли. Днес предстои да обсъдим последващите действия след освобождаването от бюджетна отговорност на парламента и на Европейската комисия. Добре дошъл на генералния секретар на Европейския парламент господин Веле. Добре дошли и на сътрудниците ни и на всички останали. Благодарим още веднъж за въпросника, както и за отговорите. Въпросникът е много дълъг, което показва, че подхождаме сериозно към темата. Приемане на дневния ред. Дневният ред е прият. Няма съобщения на председателя. Ще видите какъв е езиковият режим на днешното заседание в бюлетина на комисията ни господин на генералният секретар трябва да си тръгне точно в 10.15 часа, тъй като предстои да участва в предсрочно заседание на председателския съвет. За това нека не губим време. Имате думата, господин генерален секретар, за да ни представите документа. Госпожо председател, благодаря ви. Благодаря ви и за това, че признавате усилията ни да ви дадем колкото се може по-подробни отговори. Документът, който сме ви изпратили, показва, че в много области, засегнати във вашия доклад, е постигнат напредък. Ще се спра върху някои от тях. В доклада си, например, правите критична бележка за касовите плащания в полза на групи посетители. Направих предложение пред бюрото на Европейския парламент, което от своя страна взе принципно решение за преустановяване на касовите плащания и замяната им с банкови преводи. Идния понеделник ще представим подробно предложение на заседанието на бюрото на парламент. Ако то бъде прието, поне 90% от плащанията в бъдеще ще се извършват по банков път. Това са плащания за възстановяване на разходите за групите и за хотелските резервации. В отношение на другите разходи има възможности за известна гъвкавост. По въпроса за ресторантите и столовете в парламента, тази седмица тук в сградата бе открит един нов ресторант, вторият поред. До края на годината ще бъде открит и трети. Виждате, че полагаме усилия да постигнем по-голяма независимост, да не разчитаме единствено и само на един доставчик на такива услуги. По въпроса за сигурността ще обсъдим тази тема по-подробно. Нека сега само опомена, че тази седмица на 18 октомври бе сключено споразумение с белгийските компетентни органи за извършване на преглед на външни наши служители. В бъдеще по този механизъм 80 от външните ни служители ще бъдат подлагани на такава проверка за сигурност. Така поетапно ще можем да упражняваме контрол върху този значителен източник на рискове за сигурността. Да. По въпроса за научната служба на Европейския парламент, тук също има голям напредък. Бяха интегрирани в тази служба служители на двата комитета. Комитета на регионите, економическия и социален комитет. Устният превод. В тази област значително повишихме качеството цифровите показатели. Доста се повишиха междувременно. В момента преговаряме с устните преводачи за условията им на труд. Думът на европейската история. Приключили са строителните работи. Има обаче някои други забавяния, за които ще се изкажа по-подробно нататък. Не надвишихме прогнозираните разходи мерки в областта на екологосъобразните действия. Тук също има известен напредък, за който ще ви докладвам също по-нататък. Благодаря ви. Докладчик за освобождаването от бюджетна отговорност за 2014 бе господин Маркос Пипер. Давам му думата. Благодаря, Инге няма да свикна с това, че толкова точно започваш работа. Тук сега е 9 часа и 9 минути и аз вече съм пред микрофона, а господин генералният секретар даже вече се е изказал. Съгласни сме с много от предприятите действия. Благодаря ви за доклада, в който им правите равносметка. Най-вече касовите плащания в полза на групи посетители винаги са били рискови но междувременно сте предприели мерки. Дори вътрешният аудитор на парламента е удовлетворен. По въпроса за ресторантите и столовете, с задоволство отбелязваме, че с намаление в ресторантите и столовете се ползват практикантите, стъжантите ни. Сигурността в Европейския парламент. Предприяти са много ефикасни действия, които можем да обсъдим тук. Господин генералният секретар упомена някои от тях, като например проверката за сигурност на външните ни служители, както и въвеждането на система за автоматично разпознаване на регистрационните номера на автомобили на паркингите. По въпроса за научно-изследователската ни служба, отправихме някои критики, в това отношение междувременно сте предприели също ефикасни действия. Имаме някои съмнения обаче във връзка с службата за устни преводи. Тук според нас трябва да се въведат някои минимални стандарти при правилата за работното време на устните преводачи. Трябва също така да има и по-добро съотношение разходи-ползи, за да се намалят допълнително разходите. Мога само да ви окоръжа да продължите работа. Обсъдихме и темата за избора на председатели на Европейската комисия по време на миналите избори. Ставаше дума за това как следва да се държат по време на предизборната кампания министър-председатели, които са се кандидатирали за председатели на Европейската комисия. Казвате, че междувременно сте ни предоставили съответния документ. Щеше да бъде по-добре, ако ни го бяхте предоставили преди една седмица, но ще се запознаем с него. Отделянето на функцията председател на парламента от статута водещ кандидат по време на европейските избори. Мисля, че това трябва да бъде отразено в съответните разпоредби. Няколко думи за електронния портал за депутатите. Той наистина ни е от помощ, но системата ми бе представена. Не е допустимо, според мен, служители на Европейския парламент. От една страна да могат да се занимават с отчетите за здравното застраховане или пък с отчетите за направени пътувания. Но от друга страна 70% от служителите на парламента да са да имат пълен достъп. Това ще доведе до една нежелана прозрачност. Някой, ако има лоши намерения, може да прави всякакви възможни проучвания. Според мен, в този случай трябва да има анонимизиране, трябва да се знае и кой служител кога е имал достъп до тези бази и данни за отчитане по здравното застраховане и отчитане на направени пътувания. Тук трябва да се прилагат разпоредбите за защита на данните. Има и още нещо, по което искам да направя критична бележка. Когато влизаме и излизаме от сградата, всички междувременно трябва да се регистрираме. Прави ни се проверка. Никой не ме е питал предварително дали искам да се правят подобни неща или не. И тук имам някои опасения във връзка с защитата на данните. Може би тази система трябва да бъде по-сигурна, трябва да е в съзвучие с всички действащи правила. Накрая няколко думи за наградата Люкс. Доста сме раздразнени междувременно от това, че все още не е публикувано проучването. Изискахме да се направи проучване за оценка на наградите Лукс. Ако това проучване не излезе на време, ще има проблеми с наградата Лукс и при следващото освобождаване от отговорност. За това моля да ни бъде предоставено проучването качеството си на докладчик от името на Комисията по бюджетен контрол като цяло обаче мога да направя много положителна оценка на предприятите действия и на констатациите в доклада. Единствените две критични бележки, които мога да отправя са за наградите Лукс и за защитата на данните, но мисля, че и тук ще можем да намерим добро решение. Председателката, по въпроса за защитата на данните, поддържам връзка с белгийци, специалисти по трудово право и те са на категоричното мнение, че това, което прави парламента, не е в съзвучие с белгийските разпоредби за защита на данните. Господин генерален секретар, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Вашият докладчик се спря върху редица въпроси, даде положителна оценка на някои наши действия, отправи две критични бележки. По въпроса за устните преводи. Тук се опитваме да постигнем подобрения в пет области. Искаме да предоставим първо по-добра услуга на депутатите. За целта обаче ни е необходима по-гъвкава организация на преводаческите услуги. Не работим в точно определени времеви слотове, например от сутринта до обяд. Понякога може да се е, да трябва да се работи и на обяд, например, когато има заседания на координаторите. За целта ни е необходима по-гъвкава организация. Опитваме се да я постигнем сега в рамките на консултации с устните преводачи. Втората област е производителността. Установихме, че в резултат от редица предприяти от нас действия, междувременно работното време на устните преводачи се е увеличило с средно час и половина. От 10 часа седмично Става дума за време прекарано в кабината на 11 часа и половина. Разбира се, преводачите работят не само в кабината, те имат нужда и от време за подготовка. Освен това, вече не е възможно преводачите да излизат в отпуска в заседателни за парламента дни. Трето, социалната закрила. Трябва да се предвиди горна граница за броя часове в кабината седмично, както и за броя часове в кабината в рамките на един ден. Ако няма такава горна граница, ще страда качеството, което няма да е добре за никого. Четвърто, стандарти за качество. Искаме да има такива стандарти, но за разработването им е необходимо време. Трябва освен това системно да се планира и изучаването на езици от страна на преводачите. Колкото повече повече езици владее отделният преводач, толкова по-добра услуга ще можем и да предлагаме. Затова и трябва системно да се планира изучаването на езици. Смятаме, че можем да постигнем подобрения тук. Пето, трябва да има по-справедливо разпределяне на натовареността на преводачите. Установихме, че времето, което прекарват отделните преводачи в кабината, варира от 6 до 16 часа. Това означава, че някои не са достатъчно натоварени. Става дума, например, за преводачи, които са с по-слаби езикови комбинации, а други преводачи са претоварени, достигат наистина края на капацитета си. Онези, които до момента имаха по-малко часове, междувременно прекарват в кабината над 10 часа седмично. Тоест действията ни доведоха до по-справедливо разпределяне на натовареността. По въпроса за научно-изследователската дейност, тя е отговорила на над 550 въпроса от депутати, публикувала е 1500 текста. В службата са интегрирани 60 служители от двата комитета. Предлагаме също и по-различни, по-разнообразни формати до момента стандартната процедура, която прилагахме, бе оценката на въздействието. Тук изведохме действията си на качествено нов етап. Правим проучване не само на последиците от приемането на нормативна уредба, но и последиците от неприемането им. По време на финансовата криза установихме, че може да ни излезе доста скоко определени области не се регулират. Освен това, проучваме последиците от даден законодателен акт не само след приемането му, но и в рамките на целия законодателен цикъл. Мисля, че всички тези действия допринесоха за ефикасността на тази служба. Самата служба се включи много активно. Приключиха вече строителните работи за Дома на европейската история. Не си надвишихме разходите, но откриването ще се забави. Към момента смятаме, че думът може да бъде открит на 6 май. Защо има такова забавяне? защото след атентатите в Брюксел трябваше да се предвидят допълнителни мерки за сигурност. Първоначално не беше предвидено да има специални проверки за сигурност, междувременно такива са предвидени. Освен това трябваше да подменим и прозорците на сградата. Това стана за сметка на доставчика. Трябва да докажем, че в рамките на три месеца сме отговаряли на всички екологични изисквания, освен това. За съжаление, един от служителите, който сключи договорите за експонатите, през лятото почина, което допълнително забави откриването. Казах вече няколко думи за плащанията в полза на групите посетители, както и за ресторантите и столовете. Тук в Брюксел вече не е необходимо субсидиране, от което можем да спестим няколко милиона. Проявяваме обаче чувствителност във връзка с социални въпроси, затова и стъжантите се ползват с намаление. Следим също така и за по-разнообразни услуги. В началото имаше голям проблем с цената на водата, Междувременно решихме този проблем. По въпроса за сградите, вече сме планирали действия за преструктуриране. Приключихме строителните работи по основните входове. Трябва да продължи работата по входовете на страничните сгради. Също така работим и за подсилването на фасадите, за покриването им с защитен слой. Работим също така и по въпроса за сигурност на външния периметр, например на улица Вирц. Работим заедно с компетентните белгийски органи, както и с двете общини, в които се намираме намират сградите ни. Така ще повишим сигурността на външния периметр. По въпроса за достъпа до електронния портал. Вашият докладчик според мен е напълно прав. Според мен имаше прекалено широки възможности за достъп до този портал както в Генерална дирекция финанси, така и в информационно-технологичния отдел. Достъпът значително бе ограничен в информационно-технологичния отдел. Сега с право на достъп се ползват само 6 души. Първоначално бяха 17. В Генерална дирекция финанси достъпът също може да е ограничен. Всички от тези, които няма нужда ежедневно да влизат в системата, може да кандидатстват за достъп всеки път, когато това им е необходимо. Мисля, че така значително ще допринесем за защитата на данните. По въпроса за наградите Лукс, проучването вече е направено. Ако някой от вас има желание, проявява интерес, проучването може да бъде представено тук пред вашата комисия. Мисля, че с това отговорих на основните въпроси на докладчика. Благодаря, госпожа Яла Сендер. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да приветствам с добре дошъл генералния секретар. Благодаря ви за това, че сте сред нас в рамките на освобождаването от отговорност на парламента за миналата година. Бих искал да се спра най-напред на въпроса за асистентите на депутатите. Смятам, че в това отношение има причина за безпокойство. На първо място те не са включени в графата на увеличението, които се предвиждат за останалите. Например, пътуванията до Страсбург или а, другите увеличения на заплащането, които се предвиждат с 20%. Асистентите няма да могат да се ползват от тези увеличения. На следващо място. Какво е отношението ни във връзка с тормоза върху асистентите? Как ще третираме тези, които предоставят информация? На следващо място. На следващо място. Как стоят нещата с плащанията за групите посетители? Вие казахте, че това ще се извършва по банков път. Аз обаче чета доста противоречиви неща в това отношение. Как се упражнява контрола върху тези банкови трансфери? Асистентите са тези, които получават сумата на тяхната банкова сметка – ако асистентите получават значителни суми, които идват отвън и бъдат подложени на данъчен контрол, асистентите ще имат проблем. Как възнамерявате да решите този е, въпрос? На следващо място, във връзка с кетаринга. Опасяваме се, че е, в службите на ресторантите има хора, които са работили тук от 30 години, а сега биват уволнени. Това наистина си е истински турмоз прямо тези хора. Вие как смятате? Бихме искали да разполагаме с с договора предварително. На следващо място, във връзка с качеството на извършваните проучвания. Ако колегите са удовлетворени от качеството на проучванията, чудесно. Но съвсем наскоро в а, моята парламентарна комисия наистина се усъмнихме в качеството на едно от проведените проучвания. Вие какво възнамерявате да направите, за да, да се повиши качеството на тези проучвания? Как ще се упражнява контрола? Разполагаме с документ във връзка с предизборната кампания. Този документ говори за прозрачността. Вие твърдите, че не сте се запознали с него, но аз отново бих искала да попитам как ще се уверим в качеството на изготвения документ. На следващо място, сътрудничеството между отделните комисии. El... Sí, no sé si Някакъв проблем ли има? Sí, en el tema de la cooperación de las comisiones, en la... Казвах, че на следващото място бих искал да се спра на страница 7 сътрудничество между парламентарните комисии. Ама тук наистина не разбирам. Економически и социалния комитет, комитета на регионите, сметната палата, прави се прехвърляне на персонал от една в друга институция. Чудесно! Вижда се тук цената на труда и забелязвам, че тя се е увеличила значително. Е, кой плаща това увеличение? Европейския бюджет? Или средствата идват от бюджета на Европейския парламент? А за устния превод мисля, че докладчика каза всичко и аз съм напълно съгласна. Ja, herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Wenn ich благодаря ви, госпожо председател. Ако правилно съм разбрал, ми бяха зададени 6 въпроса от 6 различни области. По въпроса за кредитираните парламентарни асистенти и възстановяването на разходи за Страсбург – за пътуванията до Страсбург и други командировки. На времето бе сформирана една работна група, председателствана от госпожа Рот Берент. Тази работна група предложи отделните депутати да могат да ползват различни възможности за възстановяването на разходите за асистентите. Да има различни тавани но има и точно определени суми за дневните. Ако бюрото реши да направи промяна в размера на дневните, можем да го направим. Но до момента отделните депутати се ползваха с известна гъвкавост при възстановяването на разходите за пътувания на акредитираните парламентарни асистенти. Второ, Transparency International и подаващите сигнали за нередности. Тук към акредитираните парламентарни асистенти се прилага принципът мутатис мутандис. До момента всички подаващи сигнали за нередности са били всъщност асистенти. Не става дума за това, че се дискриминира една определена група служители. Практиката показва, че най-вече настоящи или бивши парламентарни асистенти се ползват от тази система за подаване на сигнали. Така че не можем да кажем, че определена група служители е в по-неравностойно положение или няма достатъчно възможности за подаване на такива сигнали. Опитът показва точно обратното. По въпроса за групите посетители, благодаря ви, че признавате нашите усилия. Вече е взето принципното решение и днята седмица на заседанието на бюрото ще обсъдим подробностите по неговото прилагане. По въпроса за работещите в ресторантите и столовете. Към момента обществената поръчка се изпълнява от дружеството Компас. Тук работят над 200 негови служители. Откакто започна да тече договора с това дружество, са били освободени от длъжност шестима души. Не мисля, че е толкова голям броят на освободените служители. Новото дружество не е нарушило законовите си задължения при изключването на договора. По въпроса за проучването госпожа председателката ми каза, че в случая става дума за външно проучване. То не е извършено от служители от нашата научно-изследователска служба. Можете да ми го изпратите, ще се запозная с него, ще проверя дали е имало проблеми, ще проверя и на кого е било възложено. Комитетът на регионите и економическият и социален комитет – Преходът на служители от двата комитета към Европейския парламент няма отражение върху бюджета. Разбира се, ние поемаме разходите за труд, но економическият и социален комитет и комитетът на регионите не правят такива разходи, т.е. не се вменяват допълнителни разходи на европейския данакоплатец. Става дума за преводачи от двата комитета, от които вече нямаше нужда там. Те сега вършат много добра работа в нашата научно-изследователска служба. Обърнах се към двата комитета Попита ги дали са удовлетворени от документите, които изготвя за тях нашата научно-изследователска служба. Тя обслужва не само Европейския парламент, но и Комитета на регионите и Економическия и социален комитет. Двата комитета споделиха с мен, че високо ценят документите, които изготвя за тях нашата научно-изследователска служба. Виждате, че тя е от полза и за трите институции, както за двата комитета, така и за парламента. Колегата Де Йонг. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на генералния секретар за писмените отговори, които ни предостави и за тази сутрешната презентация. Аз ще отговарям за изпълняване, за освобождаването от отговорност за бюджета 2015 година. И за това внимателно наблюдавам напредъка в това отношение през последните години. Виждам, че някои а, е, теми а, е, няма повече да се появяват в следващите ни доклади, което е чуде, чудесно. Необходимо е да се задълбочи малко в доклада за бюджета 2014 година. На страница 13 и 14 е, виждаме нещо, изключително интересно. Член 2, който е прият след приемането на освобождаването от отговорност за бюджета 2014 година. Параграф 37 е изключително важен в това отношение и интересен, защото тук се говори за общите разходи. Какъв отговор дава на въпроса генералния секретар? Той казва, че ако бюрото пожелае, администрацията може да предостави допълнителни подробности за прилагането на правилата. Може да предостави информация, но не това беше въпроса. Не това попита пленума на Европейския парламент. Аз смятам, че резолюцията трябва да бъде правно вързваща за абсолютно всички и най-вече за Европейския парламент, защото няма смисъл да се водят толкова дълги преговори по текста на резолюция, ако в крайна сметка ще кажем, че бюрото или председателския съвет ще вземе решение дали тя ще се прилага или не. Искането е пределно ясно и ми се струва, че отговора на генералния секретар трябва да бъде нещо от а, а, типа на извинявам се, но в крайна сметка а, бюрото ще вземе решение или пък правете това, което ви казваме. Когато говорим за освобождаването от отговорност, може би е по-добре да приемете втория вариант. Страница 14, параграф 43 съдържа искане на междуинституционалната работна група във връзка с регистър за прозрачност. Това е включено и в дневния ред на председателския съвет. Несъмнено съществуват и други варианти, но и тук отново парламента конкретно изисква да се създаде междуинституционална работна група, а вие ни предоставяте нещо съвсем различно, защото председателския съвет бил взел друго решение. Господин генерален секретар, кой командва тук? Пленума или бюрото и председателския съвет? Бюрото и председателския съвет, по мое мнение, трябва да изпълняват приятата от нас резолюция. Това беше критичната част от моето изказване. Моля ви, бъдете спокоен. А, сега ще бъда малко по-конкретен наистина много напредък е отбелязан по отношение на по-голямата прозрачност на Европейския парламент. Виждаме, че е, много мерки са предприяти във връзка с законодателната дейност. Наистина това е чудесно. На страница 10, параграф 28, виждаме за прозрачността при работата на бюрото. И тук отново се връщам на работата на бюрото. Трябва да се обърна към представителите на различните групи в бюрото. Аз работя в тясно сътрудничество с моя представител. Заседанието на бюрото се провежда в понеделник в Страсбург, а документите биват оповестявани в петък или през уикенда. Ако ме интересува живо даден документ, аз трябва да дам специални съвети на представителя си в бюрото. Ние пътуваме в понеделник. Провеждате заседанието си в понеделник, а документите се публикуват в петък. Трябва да даваме съвети на нашите представители на заседанието на бюрото, а разполагаме с малко време, за да се запознаем с документ. Страница 17. Параграф 48. Тук виждаме една добра новина. Нещо, което искаме от светлини години вече. Работата ни с лобитата трябва да бъде посочена на интернет сайтовете на съответните депутати. Но Генерална дирекция ITEC писменно ми отговори, че към момента това е невъзможно. Генералният секретар а, ли каза, че е възможно и че ще трябва да проучи дали това ще се случи от техническа гледна точка или има някакво разби... неразбирателство с Генерална дирекция АйТЕК. Страница 32, параграф 75. И тук казвате, че никой длъжностен служител, вземаш висок пост, не е заявил, че получава лихви след като е напуснал поста, поста си. Вие правите ли някаква проверка в това отношение? Всичко зависи от добрата воля на тези е, бивши служители, така ли? А, разчитаме на тях те да ни кажат дали са започнали някаква нова дейност. Страница 19. Плановете за повторното построяване на Европейския парламент. Не може ли ние да получим достъп до тези планове? Гражданите също биха искали. За наградата Лукс. Също бихме искали да получим повече информация, конкретен документ, който да можем да проучим. На страница 45 се говори за пенсионния фонд. Вие казвате, че няма никакъв проблем в това отношение. Може ли да подкрепите доводите си с конкретни документи? И накрая, Генерална дирекция КОМ публикува статистики за посетителите в Европейския парламент. Според мен, данните, които фигурират в тези статистики, не са убедителни. Какво ме притеснява? В Холандия беше публикувано проучване за степента на познаване от страна на холандците на работата на Европейския парламент. Данните бяха пократителни. Така че и това проучване, което излиза сега, трябва да доведе до някаква дискусия. Да помислим какво да направим, за да има по-голяма видимост на нашата работа сред европейските граждани. Благодаря. Благодаря. Едно не може да се каже, че не си прочел документа. Добре дошъл и на заместник председателя на Европейския парламент, господин Райнер Виланд. Господин генерален секретар, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Първите две теми, които засегнахте, са от политическо естество, т.е. спадат към компетенциите на политически органи общата надбавка за разходи, тук решението се взема от бюрото. То разполага с компетенции. Същото въжи и за правилата за прозрачност и въпроса за това как ще подходим по време на преговорите. И тук решенията следва да се вземат на политическо ниво от председателския съвет. Ние изпълняваме взетите решения, но решенията се вземат на ниво политически органи, т.е. на ниво бюро и председателски съвет. Те поемат и инициативата. По въпроса за документите на бюрото. Те се предоставят на членовете на бюрото от страна на администрацията. 10 дни преди заседанието. Работата на администрацията приключва 10 дни преди заседанието, т.е. в петък, преди седмицата на политическите групи. Така, 10 дни преди заседанието са на лице всички документи, изготвени от администрацията. Тези документи се проверяват от председателя. Той отговаря и за съставянето на дневния ред. Обикновено Документите се предоставят на членовете на бюрото във вторник, 6 дни преди заседанието на бюрото. Понякога документите не са налични на всички езици. Някои от тях трябва да бъдат допълнително преведени. Но като цяло това е графикът. Благодаря ви за това, че признахте напредъка, постигнат по законодателния отпечатък. Последния път, когато бях тук, разговарях с вас по този въпрос. Технически е възможно да се реализира това, което упоменахте за календара на страницата в интернет. Една политическа група вече прилага това решение, което означава, че е технически възможно. Външните дейности зависим от тяхното оповестяване. Ако получим някаква информация по този въпрос, я проверяваме. Към момента не разполагаме с такава информация, т.е. явно няма външни дейности, извършвани от членове на парламента или служители на парламента, които трябва да бъдат обявени. Разполагаме с 1 милион документи. Как можем да упражняваме постоянно контрол според вас. Трябва да имаме добре функционираща търсачка. Трябва да има колкото се може по-добри възможности за работа с търсачката, включително и с Google. Не е възможно, когато в Google се зададат ключови думи от законодателната ни работа, първите страници, които да излязат, да са страници на Европейската комисия. Парламентът представлява гражданите. Ако гражданите искат да се информират за нашата работа, не трябва търсачката да ги препраща постоянно към комисията. Трябва да ги препраща към парламента. Но ако искаме да ги препраща към парламента, трябва да подходим по-интелигентно към системата за търсене. Вече е сформирана работна група по тази тема, която обсъжда възможностите за по-нататъчно подобряване на търсачката. Ключовите думи за търсене междувременно са структурирани така, че ако човек ги зададе в Google, първите страници, които се появяват, са наши страници. Но, както казах вече, става дума за 1 милион документи така че работата значително се затруднява. По въпроса за пенсионния фонд. Към момента той няма проблеми с ликвидността. Няма и допълнителни приходи обаче. Към момента по правилника за длъжностните лица не се предвиждат такива допълнителни приходи. Въпреки това пенсионният фонд няма проблеми с ликвидността. Има обаче проблеми с капиталовото покритие, т.е. не е ясно дали в дългосрочен план ще има достатъчно средства за погасяване на задълженията. Въпреки това няма проблем с ликвидността. Госпожа Каденбах. Благодаря. Благодаря, господин генерален секретар, за изложението ви. Имам само две и половина точки, върху които ще се спра. Номер 83. Тук става дума за продължителността на мандата и въздействието на един съкратен мандат върху възможността за придобиване на пенсионни права за акредитираните парламентарни асистенти. Бе ни казано, че има ясни правила по този въпрос, но според мен такива в момента няма. Вторият ми въпрос е свързан с първия. Става дума за възможността за намиране на решения по взаимно съгласие за трудовите договори. Това е в интерес както на акредитираните парламентарни асистенти, така и в интерес на депутатите. Все още обаче не сте излезли с предложение по този въпрос. Третият ми въпрос не е чак толкова важен. Спрях се върху него и миналата година в рамките на процедурата освобождаването от отговорност. Училища постоянно се обръщат към нас с въпроси за възможности за стажове в Европейския парламент в рамките на 5 дни, например. Към момента няма инструкции по този въпрос. Би ми се искало да получим инструкции за това как да процедираме, ако към нас се обръщат с такива въпроси не само масовите белгийски училища, но и други, като например германското училище тук в Брюксел. Трябва да има ясни указания, за да можем и да спазим всички правила. Благодаря. По първия въпрос за пенсионните права, акредитираните парламентарни асистенти, тяхната работа са обвързани с продължителността на мандата на депутатите. Докато дадено лице, обслужвано от асистент е депутат, то асистентът може да продължи работата си. Ако мандатът бъде прекъснат предсрочно, например, ако се проведат предсрочни избори, то има последици както за депутатите, така и за техните асистенти. В такъв случай нямаме възможност да продължим трудовото правоотношение с асистента. Ако на мястото на бившия депутат постъпи нов депутат, той ще доведе със себе си свои асистенти. Разбирам какъв е проблемът, не само за асистентите, но и за депутатите. Разбирам какъв е проблемът, ако неочаквано бъде прекъснат мандатът. Вторият ви въпрос – постигането на решения по взаимно съгласие за трудовите договори. Желателно би било да могат да се намерят подобни решения, защото в противен случай може да се намерят основания за прекратяване на договора, които на практика не съществуват. Трудно е обаче, когато се прекрати един договор, да се установи дали това е станало по взаимно съгласие или не. Ще ви дадем с удоволствие указания за кратките стажове тук. Аз също искам да кажа няколко думи. Ще се спра върху няколко въпроса. Първо на въпроса за защита на данните. Важно би било да знаем, какъв е работният процес от подаването на една фактура, например фактура за медицински разходи, до края на цялата процедура. Изпращаме такива фактури в Люксембург. Не би ми се искало тук да се прави нещо по тези фактури, да има обмен на данни. Затова искам да знам какъв е работният процес от пристигането на фактурата по почта в Люксембург до приключването на процедурата тук в парламента. Това би било важно не само за Европейския парламент, но и за всички останали институции на Европейския съюз. За това моля и останалите докладчици да включат този въпрос в докладите си. Става дума не само за членовете на институциите, но и за техните служители. Вторият ми въпрос е свързан с предстоящото мащабно интернализиране на някои услуги, като например в областта на сигурността или шофьорските услуги. Първоначално през изминалите 12 години тези услуги се възлагаха на външни изпълнители, сега предстои да се интернализират. За това може и да има убедителни основания, но аз съм обикновен човек. Искам да знам какви са били разходите през изминалите 10 години, какви са били разходите, проистичащи от тези промени за данокоплатеца и какви са били реализираните економии. Би било добре да имаме такава информация, би било справедливо. Не мисля, че трябва да смятаме, че някои са в по-несигурно положение, защото услугите за сигурност се възлагат на външни изпълнители или пък услугите по хигиенизирането. Критично се отнасям към интернализирането на шофьорските услуги, тъй като на времето имахме основания да ги възложим на външни изпълнители. Моля да ми предоставите повече информация по въпроса по въпроса за пенсионния фонд. Господин Крав от комисията направи преглед на разходите за пенсии от изминалите години. Трябва да има разбивка на тези разходи и за служителите. С пенсионни права се ползват, например, бившите членове от Франция и Италия. Те се ползват с пенсионни права, финансирани от бюджета на Европейския съюз. При всички други служители, част от разходите се финансират от националните бюджети. Тези разходи за определени служители не са отчетени по никакъв начин, не фигурират в нито един бюджетен ред. Би ми се искало да знам обаче в какъв размер са те, за да знаем какво ни очаква през следващите години. Господин Крав говори за половин милиард евро за около хиляда лица, ползващи се с пенсионни права. Мисля, че и ние ще трябва да направим същите разходи, ако вземем предвид французите и италианците би трябвало, според мен, да ни информирате по-добре, отколкото до момент. И нека кажа нещо от своя име за общата надбавка за разходите. Има много лош опит с фактурите тук в парламента. Опитът ми показва, че понякога фактурите изтичат, стигат до печата. Имам опит с, такъв опит с фактурата на една служителка. Не искам аз да завися от милостта на някакъв служител от администрацията. Аз съм пряко избрана от гражданите, готова съм да им предоставя каквато и да било информация, но не искам да влизам в спорове с администрацията за свободата на мандата си. Казвам това, защото тук в залата има оператори и от гръцката телевизия. Свободата на мандата е ценност сама по себе си. Всеки депутат може да публикува на своята страница в интернет каквато пожелая информация за себе си. Призовавам ви и да го правите, но не искам да се стига до разпоредби, в които точно се разписва какво трябва да правят депутатите и какво не. Това се регулира от гражданите, за това се и провеждат избори. Ще кажа и още нещо от е, своя име, с което със сигурност ще ви развеселя. Става дума за температурата в залите. Това е най-ужасната заседателна зала в цялата сграда. Някои от нас, двама, трима, може би, могат да устоят на такива ледникови температури, но обикновено тук настроението е достатъчно вледеняващо, не е необходимо и температурата да е вледеняваща. Има разлика между усещането на мъжете и жените, разлика от 2 до 3 градуса. Ето, виждам, че господин Виланд си облича сакото. Защо вече от години не се прави нищо по въпроса? Няма никакъв напредък. Денонощно съм ви писала имейли до момента, за да ви задам именно този въпрос. Ja, Frau Präsidentin, wenn ich, <clears throat> wenn ich zur letzten Frage vielleicht etwas frech sein darf, es könnte auch daran liegen, dass... Може би индивидуалните усещания за това колко е студено или топло тук в залата са различни. Така че е много трудно да се установи една температура, която да е правилната за всички. По другите ви въпроси. Работният процес при отчитането на медицинските разходи. С най-голямо удоволствие ще ви предоставим информация за това. Интернализирането на определени услуги или възлагането им на външни изпълнители. Спряхте се върху сигурността и шофьорската служба. Какво мога да кажа за Европейския парламент? При положение, че не е имало промени в сградния фонд, много е важно да се отбележи и това, до момента, чрез интернализирането, не сме направили допълнителни разходи. Дори напротив, реализирали сме економии. Ще видим какви ще са, разбира се, разходите за пенсии по въпроса за пенсионните права. Става въпрос за неразплатени задължения от период, в който в правилника за длъжностните лица не бе предвиден общоевропейски пенсионен фонд. През този период някои държави членки изплащаха пенсии, други не. Франция и Италия, например, не изплащаха. И именно поради това на времето парламентът взе решение на тези депутати да се изплаща пенсия поради това беше и създаден доброволният пенсионен фонд. Той бе създаден като допълващ инструмент. Бе създаден и отделен фонд за финансиране на пенсиите на френските и италианските членове. Надяваме се, че тези фондове ще изплащат пенсии в продължение на още много години. Пожелаваме на бившите депутати да живеят още дълго. Предвиждаме, че по тези фондове ще се изплащат пенсии в продължение на още 30 до 50 години. Средната годишна стойност е между 10 и 15 милиона. А общият бюджет е 1,8 милиарда. Виждате, че не става дума за задължения, които не можем да разплатим, въпреки че сумата не е малка. Äh, а ще ни дадете информация за работния процес, нали? Благодаря. Господин Либарацки. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Skonsultowałem sprawę z pytaniem Pani Ines Ayala Sander. Благодаря, госпожо председател. Искам да се върна на казаното от госпожа Аяла Сендер. Господин генерален секретар, явно имаше недоразумение. Госпожа Аяла Сендер не се изказа положително за новото решение за групите посетители. Според нас, новото решение крие известни рискове, като се има предвид ролята на кредитираните асистенти. Опасно е това решение. Да допуснем, че на сметката на един асистент бъдат преведени суми от порядъка на 10 до 15 хиляди евро. Как ще се обяснят суми от подобен порядък? За мен това би било турмоз. Говорил съм с немалко асистенти. Мисля, че те би трябвало да протестират, господин генерален секретар. Ще се спра и върху работата на комисията ни. По време на последното си заседание заявихме, че би било добре да се предвидят средства за извършването на разходи за пътувания на асистенти, с които вече не работим. Един млад човек може да каже, нямам, имам дете, но нямам работа, не мога да покриям разходи в размер от 1500 евро, за да дойда до тук. Става въпрос за бивши асистенти. Мисля, че трябва да се очреди един фонд за рефинансиране. Има две страни. Едната страна е в по-силна позиция, другата в по-слаба. В по-слаба позиция са асистентите. Заключение. Нека кажа, че има известни проблеми с тази нова система и възнамеряваме да говорим открито за тях. Имаме предложение за пътуванията на акредитираните асистенти. Може би трябва да се очреди фонд и за тяхното финансиране. Ако тези асистенти, например, бъдат призовани като свидетели от някои структури, например от комитета по въпроси свързани с турмоза. Благодаря ви по въпроса за групите посетители. Вече казах, че решението ще бъде взето идния понеделник от бюрото. Не искам да го изпреварвам. Казах вече обаче, че депутатите имат различни възможности за извършването на банкови преводи. В никакъв случай не са задължени да правят това единствено и само асистентите. Може да се използват и агенции, както и други независими външни структури. Има редица депутати обаче, които с удоволствие работят заедно с асистентите асистентите си в това отношение. Нека видим какво ще реши в понеделник бюрото. Второ, когато се правят разходи за пътувания от бивши асистенти, които биват призовани като свидетели тук в Европейския парламент и предстои да направят важни показания в рамките на някаква процедура, то мисля, че ние би трябвало да поемем тези разходи. Не може да допуснем някой да не направи показания тук, само защото не може да си плати пътуването. Мисля, че трябва да поемем разходите, ако има проблем. Господин Явор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин генерален секретар. Много е добре, че днес можем да говорим по тази тема. Става дума за освобождаването от бюджетна отговорност за 2014 година. Ще направя четири бележки по въпроси, по които колегите днес отчасти вече се спряха. Първият въпрос – общата надбавка за разходи. Господин Де Йонг вече говори по този въпрос. Тази надбавка има за цел депутатите да изразходват средства на данакоплатците. Затова и данакоплатците очакват от нас да упражняваме контрол върху тези разходи. Има няколко възможности за това. От една страна, депутатите могат да се отчитат пред обществеността, от друга страна, бихме могли да предвидим и по-строги правила за вътрешен контрол. Така ще можем по-бързо да разкриваме злоупотреби. Ние, като членове на парламента, се ползваме със свобода на мандата, но носим и политическа отговорност. Политическа отговорност спрямо избирателите. Мисля, че разходите, извършвани от общата надбавка за разходи, трябва да бъдат оповестявани трябва да бъдат оповестявани и спрямо избирателите. Трябва да можем да се отчитаме пред избирателите си. Възможно е, както казах, да се въведат и по-строги правила за вътрешен контрол, т.е. да се упражнява по-строг контрол от страна на администрацията. Не би било добре обаче, според мен, служители от администрацията да упражняват контрол върху депутатите, които изпълняват политически функции. Нито една от двете възможности, според мен, не работи както трябва. Изискахме от вас, господин генерален секретар, да постигнете напредък по този въпрос, да дадете повече възможности за прозрачност. Казахте, че отделните депутати имат възможност по собствена инициатива да оповестяват подобна информация. Няма разпоредби, които да забраняват това, но няма и разпоредби, които да го предписват. Затова, според мен, няма много смисъл от една подобна система. В такъв случай, ако се прилага тази система, обществеността няма много широки възможности за контрол върху разходването на тези средства. Господин генералният секретар заяви, че очаква бюрото да му даде отговор на този въпрос. Но според мен парламентът в пълен състав би трябвало да вземе подобно решение. Как всъщност би следвало да процедираме? Кой следва да вземе решението? Парламентът в пълен състав или бюрото? Вторият ми въпрос е за подаващите сигнали за нередности. Те трябва да се ползват с закрила. Въпросът е изключително важен. Трябва да се постигне напредък на общо европейско равнище, но също толкова важни са и вътрешните правила. Както вие правилно казахте, вече има някои разпоредби, на които можем да се позовем при предоставянето на закрила на подаващите сигнали. Но акредитираните парламентарни асистенти се намират в особено деликатно положение, тъй като те не са подписали договор с Европейския парламент парламент. Те са, така да се каже, напълно зависими от волята на депутатите, за които работят. Затова, според мен, трябва да се предвидят специални правила за акредитираните парламентарни асистенти. В случай, че те подават сигнал за нередност. В такъв случай те трябва да получат, според мен, адекватна закрила. Следващият ми въпрос е за законодателния отпечатък. Колегата Де Йонг вече говори по него. Постигнали сте огромен напредък, за което ви благодаря, господин генерален секретар. Но трябва да изтъкна, че не е достатъчно този законодателен отпечатък да бъде изложен в един от, от многобройните приложения към някой доклад и да бъде намерен едва, да може да бъде намерен едва след дълго търсене. Трябва да постигнем точно обратното. Законодателните отпечатъци трябва да са лесно достъпни, например на специална страница в интернет. Следващият ми въпрос – компенсирането на емисиите на въглероден двуокис. Парламентът постигна голям напредък в това отношение. В рамките на подготовката за Парижката конференция въведохме система за компенсиране на емисиите от въглероден двуокис. Благодаря ви за усилията за постигането на тази цел. Основната ни цел, според мен обаче, е този механизъм да бъде въведен за всички дейности на парламента? Има ли и допълнителни възможности? Има ли допълнителни действия, които можем да предприемем? Например, по отношение на пътуванията на асистентите. Е, е, е, Би било добре парламентът на 100% да компенсира тези емисии. Äh, zur letzten Frage. Das Parlament hat beschlossen, seine äh, gesamte CO2... Парламент. Сега, компенсирането на въглеродния отпечатък, включително и пътуванията на депутатите са включени в един план за компенсация, но всичко зависи от размера на бюджета, с който разполагаме за тази цел. Имаме една сума, но тъй като цената на самите емисии спадна, смятаме, че с тази сума ще можем да покрием всички разходи. Благодаря ви за въпроса, свързан с законодателният отпечатък. По принцип, депутатите биха могли да го публикуват на своята веб страница. Технотехническа гледна точка това е възможно, но от друга страна не, не би трябвало да бъде задължително за всички депутати. Само тези, които желаят, биха могли да го направят. Колкото до подаващите сигнали, всички се радват на закрила, но не бихме могли да им осигуриме, да речеме, някакъв договор. асистентите имат договор с депутатите си. Не можем да им предоставяме допълнителен договор в администрацията, но те се радват на същите права, на които се радват и другите е, служители. Благодаря. По темата свързана с акредитираните парламентарни асистенти. Това спомнете си, че имаше два казуса, две производства, след които бяха осъден, бе осъден парламента в има много слухове относно пътните разходи на депутатите, може би наистина трябва да има по-ясни обяснения. Сега, колко са проблемните случаи? Осем проблемни случаи имаше една подадена жалба за тормоз, но нямаше а, никакви доказателства за извършен турмоз, но това е а, за сега все още временно положение. След едногодишна дейност на комисията за проучване на турмоза ще направиме преглед на дейността и на а, отделните казуси. До сега сме имали 8 жалби, но както казах, до сега подобно поведение не е могло да бъде доказано. Въпреки всичко, това са 8 казуса в повече. От друга страна, вярно, че е, асистентите са е, на брой над хиляда, т.е. не може да се каже, че делът е много голям, но при всички случаи проблема трябва да бъде обсъден и знаеме имената на колегите, за които става дума. Така че мисля, че те биха, биха, биха могли да си направят самокритика. Няма повече желаещи да вземат думата, така че можеш да дам думата на, доклад, на докладчика. А благодаря на господин генералният секретар. Неговите обяснения бяха много задоволителни. Колкото до защитата на личните данни, това е един много важен въпрос. А колкото до а, възстановяване на разходите, мисля, че нещата биха могли да продължат да функционират така, както функционираха до сега. Аз не, не виждам защо има така. Защо има а, известно напрежение по този въпрос, колкото до пенсионният фонд. Мисля, че би било е, добре да прибегнем към външна независима експертиза, за да получим едно е, така обосновано мнение. Но. No какъв, как, какво ще стане, ако господин Винпланд, мисля, че не трябва да се смесват разход, разходите. Мисля, че проблема би могъл да бъде решен съгласно разпоредбите на а, вътрешният правилник. Също така ще поговорим по-късно относно от, освобождаването от отговорност на различните агенции. Аз сега бих искала да благодаря на генералният секретар за всички проучвания, които е извършил и всички промени, които са настъпили. Ще очакваме допълнителни, допълнителна информация за наградата Люкс. Приключихме с тази точка от дневния трет.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

Продължаваме заседанието. Приветствам с добре дошла заместник председателката на Европейската комисия, госпожа Гергиева. Добре дошъл на господин Крав, добре дошъл и на господин Лазаро, компетентният член на Европейската сметна палата. Не знам кой е външният аудитор, вътрешният аудитор, който днес ви придружава. Бившият е пенсионер. Добре дошъл и на вас. Ще обсъдим редица документи. Последващите действия по освобождаването от отговорност за 2014 година, например. Докладчик е госпожа Длабайова, която се извинява, защото днес не може да е тук. Ще обсъдим годишния отчет за управлението и изпълнението на бюджета на Съюза за 2015, годишния доклад за вътрешните одити през 2015 и доклада за защита на бюджета до края на 2015. Имате думата, госпожо Георгиева. Uh, uh, Госпожо председател, господин Мейсън е действащия директор за вътрешния одит и той ме придружава, както разбира се и господин Граф, Крафт, заместник изпълнителен директор в, по бюджета. Както казахте, ще ви представим четирите доклада. Още от самото начало бих искала да се извиня за това, че представянето ми ще бъде дългичко заради наситеността на документите, които ще ви представя. Един от тези четири доклада представлява сливане на а, два доклада, който изготвяхме преди. Тази година ви представяме този доклад, защото смятам, че вашата комисия желаеше да види един интегриран а, пакет заедно с годишния отчет. Ето защо успяхме да рационализираме предварително а, нашия метод на докладване. Благодаря ви за това, че упражнихте натиск върху нас, за да стигнем до този резултат. Лансирахме ам, отчетната година с представянето на доклада и както каза председателят Лене, това подчертава необходимостта от Европейския съюз да си върне доверието на гражданите. Той каза нещо, с което съм напълно съгласна, че ролята на липсата на доверие е да се насочим към добра отчетност, правилно прилагане на финансовите правила и предоставянето на прозрачност и гаранции. Сметната палата потвърди, че отчетността ни е добра, а относно прилагането на финансовите правила, е, не сме перфектни, но все пак има по-добро управление. Бих искала днес да се съсредоточа върху прозрачността, постигането на резултати и предоставянето на гаранции. Започвам с прозрачността миналото имах възможност да заявя, че прозрачността е най-добрият приятел на дънакоплатец. Ето защо съвсем насериозно гледаме на този момент и непрекъснато подобравяме не само наличността на информацията, а комисията винаги е била много открита и винаги е предоставила информация, но и не само. Този е, път се насочихме вниманието и върху качеството на предоставената информация, нейната структура, за да може информацията да бъде бързо и лесно разбираема. Това улеснява както вашата работа, така и работата на обществеността, която желая да се очитаме пред нея. В рамките на този рационализиран доклад взехме една, едно важно решение, като публикувахме първо пакета през юли, през който се съдържат различните доклади, като финансовия, съобщението във връзка с защитата на европейския бюджет и други. Във вторник тази седмица Сметната палата публикува доклад за управлението на комисията, където се включват някои идеи за допълнителното подобряване на метода на докладване. За мен това е златна възможност да благодаря на Сметната палата за нейната работа. Уверявам ви, че ние ще последваме вашите препоръки. Необходимо е да бъдем реалисти относно информираността, защото всичко зависи от начина по който информацията постъпва при нас от държавите членки. Както казах и миналата седмица, освобождаването от отговорност почива на два стълба резултати и съответствие. Тези а, два стълба трябва да имат а, една и съща дължина, за да има равновесие. Бихме искали да ви предоставим еднаква информация както по отношение на резултатите, така и по отношение на съответствието. И а, това е метода, който сме използвали. В годишния доклад за новия метод на отчетност се съдържа значителна информация за постигането на този баланс. Нека да се спра на идеята за обосноваността на разходите. В доклада за управлението се съдържа информация за многогодишната финансова рамка, както се взима и взимат преди приоритетите за период 2017-2020 година. Посочва се също така връзката между програмите и целите на стратегия Европа 2020, нещо на което много държеше вашата комисия. Вие ни приканвахте да се съсредоточим върху този елемент. Има много примери и цифри, е, които подчертават напредъка. Те се съдържат в доклада. Аз искам да се спра на нещо свързано с миграцията. Миграцията е нов приоритет, който изиска от нас да пренасочим вниманието си. Първо, съсредоточихме финансирането върху съответните приоритети и като с 50% увеличихме финансирането за миграцията от 10 милиарда за 2015-2016 година. Създадохме също така и допълнителна гъвкавост, за да се повиши финансирането за инструмента за Турция и посредством доверителните фондове. Спасихме на 350 хиляди мигранти благодарение на операцията Посейдон в Средиземноморския регион. А 240 хиляди човека през 2015 година се възползваха от мерки по интегриране, получиха езиково обучение, психологическа подкрепа и така нататък. Благодарение на инструмента за бежанците. Давам ви този пример, за да ви покажа, как смятаме, че трябва да бъдат насочвани средствата, за да постигнем добри резултати. Резултатите могат обаче да бъдат оценени на малко по-късен етап – Необходимо е малко време преди да станат видни резултатите и преди да можем да направим оценка на мерките. Тази година в доклада се предоставя информация за резултатите от няколко програми за период 2007-2013 година. В този период се прилагаха съответните програми, едва сега са видни резултатите. Седма рамкова програма за научния развой на дейност, например, имаше непряк економически ефект 20 милиарда евро годишно, допълнителен брутен вътрешен продукт, 11 Нобелови лауреата бяха подкрепени благодарение на тази програма. Тази година Нобеловата награда отново беше връчена в областта на химията. Измерването на резултатите е съвсем не е лесно. Нашата система за мониторинг за 2007-2013 година показа някои недостатъци, по които сега работим за следващия период, а именно програмите за период 2014-2020 година. Само ако работим заедно с нашия персонал, с държавите членки, с независимите наблюдатели, вас, сметната палата, обществеността, можем да очакваме реални резултати при измерването им. И вие много добре знаете, че именно на това отделяме голямо внимание. В доклада на комисията за освобождането от отговорност за изпълнението на бюджета за 2014 година, може да намерите допълнителна информация за резултати. Тази процедура по освобождаване на отговорност води до прилагането на препоръките и постигането на подобрения. В този доклад за освобождаването от отговорност разглеждаме въпроса за съчетаването на многогодишните приоритети с многогодишната финансова рамка. Разглежда се връзката между целите на Европейския съюз, споразуменията за партньорство и различните програми. Всичко това е видно и отразено по начина по който ние сме организирали работата си. Приемаме конкретни мерки, за да отговорим на исканията на Европейския парламент в контекста на освобождаването по, от отговорност за период 2014 година. На 88 искания на Европейския парламент сме отговорили, като в момента провеждаме действия по 227 допълнителни такива искания. Предложението на Европейската комисия за преразглеждане на финансовия регламент е част от средносрочния преглед – по този начин отговаряме на искането ви за упростяване. Виждам господин Ашфорд от среща. Той непрекъснато настояваше за това. В този доклад се покриват също така някои въпроси, свързани с ОЛАФ. Няма да навлизам в подробности днес, но просто искам да използвам тази възможност да ви, да ви уведомя, че Промяната на регламента за секретарията на надзорния комитет бе прият на 20 септември, регламент 883 от 2013 година, като решението ще се прилага от 1 януари. Вече съм инструктирала службите си да а, подготвят практическите аспекти. Сега нека да се върна на а, доклада за вътрешния одит. Добри и лоши новини. Добрата новина е, че като зачетем доклада за отчетността, за вътрешния одит, има някои е, критични забележки, което показва, че вътрешния одит си върши работата. А именно е, да ни направлява в правилната посока. В одита за 2015 година има три раздела, нови инструменти, доверителните фондове, както управлението на генералните дирекции. По отношение на рисковете. Вътрешния одит е идентифицирал определен брой рискове и е дал насоки за начина по който може да се смекчи използването на системата за контрол за този период. Заключението е, че трябва да се положат допълнителни усилия по отношение на мониторинга във връзка с предварителното изпълнение на условията от страна на държавите членки. Казва също така, че е необходимо инструмента, за, който се прилага за държавите кандидатки за членство, да бъде прилаган по-стрикно. Това наистина има истинска добавена стойност. Вътрешния одит си върши работата по напълно обективен начин, което е чудесно. По доверителните фондове. Службата по вътрешен одит е аудитирала някои нови инструменти, доверителните фондове по отношение на външната дейност, както и различните правила за надзор. Това са случаите, в които комисията разчита на партньори за прилагането на европейския бюджет. Този тип одит има за цел да ни помогне да си свършим по-добре работата, но и за да може да работим по-ефективно с външните партньори. Заключенията към този равен момент на изпълнение са, че доверителните фондове в общи линии са успешни. Те са увеличили видимостта на операциите на Европейската комисия – има известен а, успех, но ограничен по отношение на търсенето на допълнително финансиране. Следващото заключение е, че за да се използва целият потенциал на този механизъм, е необходимо да се прилагат пълно проекти в случай на кризи и нестабилност. За тази цел трябва да се засили управлението. В този контекст бих искал да кажа, че имам нов заместник директор, генерална дирекция бюджет, като целта е той да се съсредоточи върху това да има хармонизиране на високите стандарти, които се използват в нашата дирекция и разглеждането на отделните доверителни фондове. Остатъчните стойности. Вътрешния одит разгледа системата на контрол при програмите за разходване на средствата. Идеята е да се видят как се правят изчисленията и какви са процентите на грешка в годишните доклади. Това е изключително важно за 2015-2016 година Службата по вътрешен одит е разгледала годишните доклади, като се базирала и на работата си на предишните години. Някои генерални дирекции ще трябва допълнително да укрепят подхода си. По този начин заинтересованите страни ще имат реална представа за процента на грешки и за начина по който те биват изчислявани. Значителна част от нашата работа представлява комисията по отчета под председателството на заместник председателя Тимерманс. Тази комисия ще отделя специално внимание на одита и на навременното прилагане на препоръките от страна на генералните дирекции. Аз съм член на тази комисия. Тя се намеси неколкократно в рамките на тази година, година, за да гарантира, че заключенията на, от доклада на вътрешния одит правилно се прилагат от съответните генерални дирекции и служби. Постигнахме изключително високо ниво на приемане на препоръките, на от доклада на вътрешния одит за 2015 година. Всички генерални дирекции се съобразяват с тях. Много малко примери има. За противното. Това само показва как вътрешния одит може да подобри допълнително вътрешното управление – в Европейската комисия. Това се вписва в заключенията на комисията, включени в доклада, с който разполагате пред вас. И накрая да кажа няколко думи за гаранциите. Приехме доклада за годишното управление, който току-що упоменах гаранциите и резервите на различните генерални дирекции са включени тук, както и становището на вътрешните аудитори, както и евентуалните прогнози. Да ви обърна внимание на съобщението за защитата на европейския бюджет, където се описва как Европейската комисия прилага превентивния механизъм, както и механизма за коригиране на грешките. По-подробна информация ще намерите отново в този доклад, като това, разбира се, включва информация за отделните държави членки. Дали управлението е отбелязало напредък? Стигна се до заключението, че стандартите за контрол се прилагат добре и действат добре. Продължаваме да рационализираме и упростяваме системата, за да може да бъде по-ефективен нашият механизъм. Всеки, всяка генерална дирекция трябваше да преразгледа дали а, разходите са оправдани с оглед на резултатите. Всички отдели на комисията са приложили стратегията за борба с измамите. В началото на тази година е въведена нова система с цел по-добрата защита на европейските средства. Подобно на предишните години, 48-те авторизирани длъжностни лица заявиха, че са изпълнени условията. 30 от тях предоставиха неквалифицирана отчетност сравнение с 2014 година бе намалено неуспешното прилагане на препоръките. Понякога процентът на грешки продължава да бъде висок. Това е информацията, която постъпи от вас, от Сметната палата. Тя ни каза, че ако постоянно има висок процент на грешки в дадена област, трябва да се отдели специално внимание на това. Малко по-късно ще се спра на този момент превенцията винаги дава по-добри резултати, отколкото последващото коригиране. Затова въведохме превентивни мерки. Това се отнася както за бенефициентите, така и посредством механизма за преустановяване на плащане. Това са 6,8 милиарда евро за 2015 година. Ако превентивните мерки не дадат търсения резултат, тогава е необходимо да се предприемат коригиращи действия. Например, ако има недължимо платено, смятаме, че разполагаме с добри гаранции, които а, ни дават възможност да работим повече върху превенцията, отколкото върху корекцията. Съгласно секторното законодателство, бяха въведени допълнителни мерки. Коригиращите мерки обикновено се прилагат през годината, последваща годината на плащане, но те трябва да бъдат взети предвид от сметната палата, когато се прави оценка. В това отношение има значително подобрение на работата ни с сметната палата. За протокола финансовите корекции възстановяването с 2015 година са 3,9 милиарда което отговаря на 2,7% от бюджетните плащания. Извършените бюджетни плащания. Разбира се, корекциите се правят в рамките на няколко години. И сега работим по следния въпрос. По какъв начин може да се намали риска, имайки предвид, че коригиращите мерки се въвеждат в рамките на по-дълъг период от време. Възстановяванията за, в рамките на няколко години е 3 милиарда, което е 2,2%. За 2015 година ви казах, че сме на 3,9 милиарда, което означава, че се опитваме много бързо да въведем мерките. Ако вземете предвид влиянието на този коригиращ период за рамките от 7 години, ще видите, че по този начин наистина се намалява а, процента на ефективните грешки. И в рамките на този доклад ние предоставяме информация за остатъчния риск при а, приключването на отчетната година. Това, разбира се, зависи от данните, които постъпват от държавите членки, от начина по който те са изготвили съответната проверка, начина по който ние сме проверили данните, които са поступили у нас. Ако не сме сигурни, че са надежни данните, поступили от държавите членки, трябва да се извърши допълнителна работа, за да може да се а, оформи статистиката. Между 0,8% и 1,3% от всички разходи с 2015 година е остатъчният резултат, което означава, че имаме ниво, което е много по-низко от прага, който въвежда сметната палата. Знае много добре, че тук не говорим за едно и също нещо. Всяка година си е сама по себе си и се опитваме максимално да смъкнем процента на грешки. Но същевременно е важно да се подчертае, че когато сме направили всичко възможно, то, този размер а, между 0,8 и 1,3% за 2015 година си остава, но той е минимален. В заключение, внимателно се вслушваме във всичко, което ни казвате вие, Сметната палата и всички външни аудитори. Желаем да постигнем резултати, защитаваме европейския бюджет, а нашата вътрешна система за одит също а, дава добър резултат. Разбира се, ние гледаме на сериозно на вашето искане и гледаме на сериозно на процедурата по освобождаване от отговорност. Генералните директори ще бъдат тук, колегите ще бъдат тук. Всички ние ще слушаме внимателно това, което желаете от нас и ще чуем това, което имате да ни кажете. И ние ви благодарим. Благодарим и на вашите служби за обстойната документация, която ни предоставиха най-вече във връзка с доклада за освобождаване от отговорност по 2014 година, който често бива пренебрегнат. Същото въжи и за доклада за вътрешните одити. Би ми се искало да ни предоставите и документа на службите за, на комисията за доклада на вътрешния аудитор. Не разполагаме с този текст, упоменава се обаче в списъка на документите. Не можах да го намеря и на страницата на комисията. Би ми се искало да получим този документ на службите на комисията. Упоменава се първата му част в списъка. Допускам, че има и втора част в такъв случай. Благодаря ви още веднъж за много добрата работа. Докладчикът господин Целер има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо заместник председател на комисията, за подробното ви изложение по четирите доклада, които обсъждаме днес. Последващи действия с, във връзка с освобождаването от отговорност за 2014, годишния отчет за управлението и изпълнението за 2015, доклада за вътрешните одити през 2015 и доклада за защитата на бюджета до края на 2015. Доклади 2, 3 и 4 бяха на разположение още през месец юли, а първият доклад за финансовата 2014 ни бе предоставен едва преди 24 часа. Въпреки това се занимахме с него. Всички доклади съдържат ценна информация, въпреки че все още има някои въпроси, на които нямаме отговори. Но както знаем, най-доброто е враг на доброто. Или, както казва често Сметната палата, има напредък, но има и още какво да се направи. По доклада за последващите действия, нашата комисия по член 32 Точка 5 на новия финансов регламент изиска строго да се прилагат разпоредбите на този член, при положение, че процентът на грешки е постоянно висок. Принципно комисията споделя това наше становище. Госпожо председател, заместник-председател, това стана ясно от изказването ви. Но колко често се прилага този член и върху кои държави? Ако не е бил прилаган, бихте ли ни казала пък защо? Нашата комисия изиска от комисията да преразгледа етичния кодекс за комисарите все още не сте изпълнили изцяло това наше искане. Имам предвид неодавнашната информация, която бе разкрита във връзка с госпожа Крус и господин Барозо. Много е жалко, че като се имат предвид тези случаи, не сте изпълнили все още изцяло искането ни. Поемате ангажимент за прилагането на възможно най-високи стандарти. Какви точно са тези стандарти? Какво смятате също да направите, за да приведете по-добре в съответствие отделните си стратегии. Отговорът ви на този наш въпрос – не бе особено точен, бе доста общ. Бихме искали да получим по-конкретна и по-подробна информация. Комисията по бюджетен контрол от поне 3 години застава зад препоръката на Сметната палата да се извършва прогноза на паричните потоци в дългосрочен план, т.е. със срок от 7 до 10 години. Тази прогноза трябва да включва основни елементи като бюджетни ограничения, тавани и потенциалното анулиране на бюджетни кредити за поети задължения. Настоящата прогноза се ограничава до края на настоящия програмен период. Отнася се само до анулиранията и таваните. Комисията би следвало също да публикува всички препоръки към отделни държави в рамките на европейското полугодие за координиране на бюджетните политики. бе отхвърлено това наше искане, нещо, което не можем да допуснем, не можем да допуснем и не можем да приемем. Колегата ми Длабайова се извинява, тя днес не може да присъства, тъй като трябва да председателства друго заседание. В доклада си тя изтъква необходимостта от концентриране върху резултатите и изпълнението. За целта е необходима мащабна система за оценка. За съжаление, резултатите от тези оценки се публикуват прекалено късно и не могат да бъдат взети предвид преди разработването на следващите програми. Така, например, оценката за 2007 до 2013 година няма да бъде публикувана своевременно. Така че да бъде взета предвид за следващия програмен период как можем да вземем предвид настоящия програмен период при междинния преглед, при положение, че не е започнала работата до момента дори по 20% от програмите. Миналата година бяха отправени редица препоръки по доклада за външната помощ, за работата на делегациите на Европейския парламент, най-вече по отношение на механизмите за прозрачност и оценка. До момента комисията не е дала подробни отговори бихме искали да ни ги предоставите колкото се може по-бързо. Няколко думи за последващите действия. След изтичането на срока на действие на споразумението с Филип Морис изискахме план за действие за борба срещу незаконната търговия с тютюневи изделия. До момента не сте публикували такъв план. Няколко думи за доклада за управлението и изпълнението за 2015. Приветстваме решението на комисията да свърже двата доклада, т.е. да направи оценка както на съответствието, така и на изпълнението, т.е. на двата стълба на финансовото управление. За съжаление, този доклад бе прият малко късно. Не можа да бъде подложен на оценка от Сметната палата. Но господин Лазар от Сметната палата вече пое ангажимент за публикуването на информацията информационен документ от страна на палатата. С нетърпение очакваме този документ. Правенето на разлика между резултатите, между постигнатото и въздействието на действията все още не е възможна. В рамките на младежката инициатива са били разкрити хиляди работни места, но нямаме информация за устойчивостта на тези работни места. Нямаме информация за това и какво е въздействието на тази програма върху процента на безработица в държавите членки. Доколкото знам, са били сключени краткосрочни договори, договори за стажове за срок от 3 до 5 месеца, т.е. не са били разкрити реално работни места в държавите членки. Това означава, че тази програма не е допринесла за ефикасното решаване на този така сериозен проблем. По въпроса за втория доклад, бихме искали да знаем доколко комисията е в състояние и проявява воля да излезе с обща декларация за точността и достоверността на отчетите. Към момента тази декларация се прави на ниво генерални дирекции, но не от името на цялата комисия. Според мен в бъдеще тя трябва да се прави от името на цялата комисия, тъй като комисията е политически орган и им ако излиза с такава декларация от своя име, ще се промени и работата и по отношение на бюджета. Третият доклад. Годишен доклад за вътрешните одити през 2015 година. Централизирането на вътрешния одит за 2015 година. Бил ли е всъщност централизиран одитът? Да. Били са разкрити още 16 щатни бройки във връзка с това. Казахте също така, че вътрешните одити, констатациите от тях се възприемат много положително от отделните генерални дирекции, както и че е бил много добре възприят процесът на централизиране. Какви са резултатите от него? Как ще се отрази тази централизация върху проверката на годишните доклади за дейността, за да станат те още по-ефикасни. В доклада си се спирате върху отделни инструменти, като например механизма за мир в Африка. Генерална дирекция сътрудничество и развитие излезе с документ за този инструмент. Какви констатации можеха да бъдат направени от страна на вътрешните аудитори в резултат от този документ? Били са установени също така и много слабости в рамките на прякото управление, най-вече прякото управление на субсидии. Какви грешки бяха установени на административно ниво и какви мерки бяха предприяти за коригирането им? Говорихте, госпожо заместник председател, и за доверителните фондове. Вътрешните аудитори са установили, че трябва да се подобрят подобри управлението на тези фондове от страна на ресорната генерална дирекция сътрудничество и развитие. Какво смятате да предприемете по въпроса? Още повече като се има предвид, че комисията възнамерява да очреди и други доверителни фондове. Тези фондове бяха създадени не само за да се финансира действия от европейския бюджет, но и за да се търсят други източници на финансиране. Доколкото знам, търсенето на външни източници на финансиране до момента не е довело до особено добри резултати. Какво можем да предприемем, за да могат тези доверителни фондове наистина да бъдат разгърнати пълноценно за да има ефект от тях. По тези доверителни фондове и по фондовете с непряко управление като механизма за свързване на Европа, програмата за извеждане от експлоатация на АЕЦ, Галилео и други са установени големи недостатъци при механизма за контрол и надзор на програмите. Отделните служби на комисията до момента реагирали ли са в достатъчна степен на препоръките на вътрешните аудитори. Били са установени големи недостатъци при контрола върху финансирането по инструмента за предприсъединителна помощ. Ресорната генерална дирекция не е в състояние да направи оценка на резултатите по отношение на бенефициентите по този инструмент. Какво се предприема, за да се коригират тези недостатъци? екологизирането в рамките на общата сълскостопанска политика. Мерките за екологизиране подлежат на споделено управление, установени са слабости при механизмите за контрол и надзор на държавите членки. Говори се не само за екологизирането, но и за оценката на резултатите и предварителните условия. Имам предвид Генерална дирекция за етост и Генерална дирекция регионално развитие какво са предприели тези две дирекции. И накрая, доклада за защита на бюджета на Съюза до края на 2015. Приветстваме този доклад, който се публикува от 2011 година насам. Този доклад ни дава възможност за финансови корекции, дава ни възможност да се информираме и за качеството на управление по места в държавите членки. Във връзка с това следва да си зададем обаче въпроса защо едни и същи държави членки системно са изправени пред проблеми. Бих искал да знам в какъв размер са нетните финансови корекции, например в областта на кохезионната политика, Има някои държави, при които в продължение на години вече размерът на корекциите е особено висок. Какво се предприема по отношение на тези държави, за да се подобри взаимодействието с тях? Отчетите за периода 2000-2006 година предстои да бъдат публикувани скоро. Вижда се, че за този период размерът на корекциите е много висок. Можем ли в такъв случай да направим и коректна достоверна оценка на размера на събраните неправомерно изплатени суми. Благодаря. Винаги, когато се стигне до подробностите, залата се изпразва. Госпожо заместник председател, имате думата. Thank you, Madam Chair, and, and... Благодаря, госпожо, госпожо председател. Благодаря на докладчика за наистина много съдържателните въпроси и точни коментари. Аз ще отговоря на някои от тях и ще помоля колегите да навлезат в повече подробности. По нещата, по които не съм съвсем наясно с подробностите. Сега, първо, споменахте кодекса на поведение. Да, това е много важен проблем. Ще може да се срещнете с генералният секретар. Това, което мога да кажа днес по този въпрос е, че приехме и пре, преразгледахме, изменихме кодекса на поведение с, с, с, с цел да можем да направим заключения за един по-дълъг период от а, а, време. Знаете, че нещата се променят много бързо, затова трябва да можем да въвеждаме необходимите промени в а, и да, раз, да, раз, да разполагаме с достатъчно време за прилагането на този кодекс, за да можем да направим неговата, от негова оценка. Ние също така направихме сравнителен анализ с а, други а, подобни а, документи и наистина този, този проблем събужда интереса и миналата година, и тази година, и разбира се, важно е нашият анализ да бъде основан на изследвания, които да са били в достатъчен времеври отрязък, за да може да наистина да направиме необходимите заключения и да разбереме как, какви промени да въведеме за бъдеще. Смятам, че ще можем да обсъждаме и за в бъдеще този проблем, но както казах, един от проблемите е срока след, след, след който комисара може да поиска разрешение да а, поемане на някаква нова а, длъжност. За сега това е 18 месеца. Знам, че а, е имало много-много случаи, когато а, подобно разрешение не е получавано и знам, че самите ком, комисари понякога са се отказвали от поемането на друга длъжност след изтичане на периода. Колкото до продължаване на срока, да, това е проблем, който заслужава да бъде обсъден и разгледан. Ако искаме а, да в бъдеще да имаме комисари с, с голям, висока компетентност, по-млади хора трябва да те трябва да имат възможност да продължат своята кариера в последствие. Така че мисля, че трябва да наистина да обсъдиме този проблем, но в крайна сметка един кодекс на поведение не е нещо, което е, е, е вкаменено, като не може да се внесат промени, но нека помислиме какви трябва да бъдат тези промени и в кой момент да настъпат. По втория проблем става дума за прогноза на паричните потоци. Вчера а, публикувахме средно, средносрочната прогноза за плащанията до 2020 година. Разбира се, това може би е недостатъчен срок, може би би трябвало да направиме прогнози отвъд 2020 година, но а, просто ще повторя нашето обещание пред вас т.е. да усъвършенстваме доколкото е възможно възможността, доколкото е, въз, доколкото са, е възможно прогнозите за паричните е, потоци. И Направихме подобно обещание пред комисията по бюджет и ще се опитаме да разшириме хоризонта на тези прогнози в времето. Ограниченията идват от факта, че разчитаме на прогнозите, които се предоставят от държавите членки и нашите служби. Зависи от гледната точка, ако тези прогнози са свръх оптимистични или свръхпесимистични, не можем да имаме точна и ясна представа. Така че ние трябва да коригираме тези прогнози на основата на анализа, който ние извършваме на времевите прогнози. Колкото до специфичните препоръки по страни, ем, отбелязвам си въпроса. Може би колегите ще могат да отговорят, но мисля, че не бих е, могла да ви отговоря днес. Ще ви спратиме писмен отговор в е, най-скоро е, време. Колкото до това, че оценката се извършва късно. Да. Е, ние не, не извършваме оценките твърде късно, защото искаме да ги извършваме твърде късно, но в крайна сметка трябва да вземем предвид срока от годината N плюс 3 е, и по този начин е, ние можем да интегрираме спецификите, специфиците нашите препоръки в бъдещето планове на основата на постигнатите резултати. Но разбира се, трябва да е, настояваме за едно по-скоростно и по-бързо оценяване на резултатите е, права сте, че много от, е, от програмите едва сега започват и други започнаха с огромно закъснение, но същевременно пък е, разполагаме с резултатите от оценките на цялостната програма за 2007-2013 година, както така и една широкомащабна оценка на различните програми в областта на кохезията. Колкото до борбата с тютюн и нелегалният, незаконният трафик. Знаете, че нашата политика е да се създаде един международен режим на борба и по и по-специално ратифицирането и влизането в сила на протокола за тютюна. Аз насър... насърчавам колегите от ОЛАВ да да, да, да, се, да се насърчават държавите членки да ратифицират този протокол, но също, също така също така страни извън Европейския съюз да, да го ратифицират. Е, трябва да бъдем 40, е, за да влезе в сила този протокол. но признаваме, че с прекратяването на споразумението с Филип Морис International има възможност да се създаде една да има регулаторно-нормативен пропуск и съдност ще направим всичко възможно тези, тази празнота да не се отрази върху действията, които ще предприемеме. И разбира се, ще продължим да обсъждаме този проблем по-нататък. Също така вие е, споменахте, и това беше ваша така персонална забележка относно устойчивостта на работните места. Това е проблем, който ние е, също поставяме от гледна точка на разходването на средства за тази цел. Е, целта, разбира се, не е само да се създадат тези работни места, а те да бъдат своевременни и устойчиви, но и си отбелязвам и този проблем. Ще отговоря на още един въпрос, а след това ще помоля колегите да продължат. Е, по управлението на доверителните фондове, аз е, споменах е, в уводните си бележки, че Нашата цел е да има обоснованост на, на разходите и да има стандарти на управление и изпълнение, които да са на най-високо равнище, като, примерно да бъдем поне толкова добри или, дори по-добри от други е, международни организации, които управляват подобни фондове. И е, също така е, да създадеме условия за правилно приемане и разбиране от, от страна на парламента за начина по който е, управляваме тези е, фондове. Колкото до финансирането от е, други източници, ние сме все още новаци в тази област. В, начал, в, начал, в началото си мислихме така малко. Не бива да си мислиме наивно, че създаването на на доверителен фонд е нещо толкова ценно, че веднага ще активира допълнително финансиране от други източни, но трябва да има една специална стратегия за привличане на допълнителни средства. Е, в момента работиме по това и се надявам, че ще можем да декларираме резултати в най-скоро време. Все още не сме подсигурили отговорността и участието на държавите членки от с а, обвързващи законни разпоредби. Така че докато, докато няма а, обвързващи обвързващо отговорност от страна на държавите членки, наистина средства трудно ще се наберат. Аз а, от, а, от а, Отчитам обаче е, напредък в качественото управление на тези фондове. Въпреки... А колкото до екологизацията, е, не знам е, дали знаете, но аз съм работила в продължение на години в областта на околната среда. Това е цел, която е записана в а, а, нашия бюджет. Ние следим много от близо изпълнението на различните цели. Знаете, че е, целта е 20% в първоначалният до първоначалния срок. Е, това е, разбира се, един а, една много важна цел и ако искаме наистина да бъдем конкурентноспособни, трябва наистина да бъдем най-добрите и да вървим напред. А сега дам думата на колегите. Ще се опитам да отговоря на вашия въпрос. Да, получихме 60 допълнителни работни места, щатни бройки, т.е. Но набирането на 60 души изискваше доста време. Под практически вече сме приключили с този процес. Премахването на вътрешния одит в отделните служби изостави известна празнота при в системата на предоставяне на уверения, така че ние трябваше да запълниме тази празнота в, от конкрет, кон, конкретно ние предоставяме така наречени ограничени уверения годишни за генералните дирекции. Пред, преди това а, съответните единици можеха да излезат с цялостни становища. Но от 2015 година насам, както казах, ние излизаме с така наречените ограничени уверения относно един ограничен период, относно а, а, качеството на управление, което на практика замества пред, предишните становища, които са били предоставени по силата на вътрешният одит. ние в, в това уверение ние също така включваме и е, така наречените отворени, открити препоръки. Е, смятаме, че в, в, в, някои, в, в, някои, в някои случаи нашите открити препоръки доведаха до изразяване на известни резерви от страна на генералните дирекции по отношение на риска. Най-вероятно в ако нямахме е, тези предварителни открити препоръки, генералните дирекции най-вероятно нямаше да имат е, подобни е, резерви, но както казах, тази система бе въведена през 2015 година. Споменахте също инструмента за Африка. Съответната генерална дирекция за развитие изрази резерв по този по управлението на този фонд, ние излезахме с общо становище относно като като наблегнахме на основните проблеми, които биха могли да се появят след 2020 година. Първо, до прекалена зависимост от изпълнителните агенции, които а, по, разходват един дял, а, значителен дял от а, бюджета. Има Така че Сблъскахме се с някои проблеми, свързани с управлението, процеса на взимане на решение и създаването на отделни контролни стратегии за отделните звена, които изпълняват а, е, тези дейности. Колкото до доверителните фондове, госпожа Георгиева ги спомена, а, основният проблем е управлението. Основният начина на взимане на решение, управлението на фондовете, годишната от, отчетност, а, Естествено, донорите трябва да участват в процеса на взимане на решение. Също така има и, може би, липса на достатъчно изчерпа, из, изчерпателна информация относно тяхната а, дейност и оттам и недостатъчно а, донори. Комисията месеца. Все още няма цялостна стратегия за контрол а, е, от, върху управляващите органи и всички наши препоръки са били прияти, както и е, плановете за действие с, са, а, е, се считат за а, адекватни и навремени. но няма, не разполагаме с необходимата рамка за оценка на резултатите от инструмента за предприсъединяване и а, е, последиците за съответните бенефициенти в е, държавите кандидатки. Генералните дирекции приемат е, нашите препоръки. Имаме критерии за оценка на плановете за действие и подобно подобен мониторинг и оценка се правят много подробно и затълбочано и приемаме само аспектите, с които смятаме, че е, могат да доведат до положителни резултати. Колкото до екологизацията, все. А, а, има много а, така раз различни е, тълкувани от, държа, от страна държи, на държавите членки относно е, подадените им препоръки и това създава проблеми на генералните е, дирекции. В е, документите преди е, 2009 година ще видите, че има е, много конкретни, описани много конкретни факти и, и, и препоръки, нещо, което нямаме в новите документи. В отговор на госпожа Гресле, Гресле, която говореше за работния документ в самото а, начало. Нека заместник директор Крафт да отговори. Благодаря, госпожо заместник председател. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за похвалите за качеството на документите, които ви представихме. За нас винаги е радост да получаваме комплименти. на въпроса на господин Целер за прилагането на, на член 32, параграф 5. А, механизма се прилага постоянно. Ако погледнете доклада за годишната активност, както и доклада за резултатите, тогава ще видите действията, които предприемаме. Ако грешките в определен отрасъл или в определен държавна членка са непрекъснато повишени. В средносрочния преглед може да видите, например, че сме взели предвид това, което сте казали вие, съвета, сметната палата във връзка с упростяването. Упростяването е най-добрият начин напред, който ще ни позволи да сведем до минимум процента на грешките. Предлаганото упростяване в контекста на средносрочния преглед и в контекста на преразглеждането на финансовия регламент и е, секторните политики ще ни помогне, надяваме се, да управляваме по-добре процента на грешки. Ще ви предоставим също така доклад, който поискахте, както вие, така и съвета. Доклад във връзка с действията, които предприемаме, за да намалим а, е, а, непрекъснато високия процент на грешки. Вие направихте искането по време на процедурата по освобождаване от отговорност. И тогава ние ви казахме, че да, за съжаление, забавяния има. Както вие споменахте, прилагането на новата програма, програмата за период 2014-2020 година. И е, сметнахме, че би било малко рано да изготвим подобен доклад но решихме да поступим последният начин. Анализираме грешките, идентифицирани в периода 2007-2013 година, след което проверяваме дали новата законодателна рамка, както и предложенията в рамките на средносрочния преглед, дават възможност да се, прави, да се справим с първопричината на тези грешки. Ако не, тогава ще се наложи да предприемем допълнителни усилия. Но доклада, който ще ви предостави малко по-късно тази година, ще ви предостави допълнителна информация в това отношение. Следващия въпрос беше свързан с дългосрочните цели, а именно кога ще можем да бъдем по-конкретни. В това отношение бих искал да кажа, че средносрочният преглед е една правилна стъпка, която ще ни позволи да изготвим по-конкретни предложения за това, което трябва да се направи. Това е една нова възможност, която ще трябва да възползваме, да използваме, извинете, именно разглеждането на многогодишната финансова рамка. До година ще можем да преминем към по-конкретно прилагане на дългосрочните цели в отделните програми и политики. По отношение на препоръките по държави членки, Бих искал да кажа, че отговор на въпроса може да се намери в приложението в работния документ на комисията, приложение към съобщението, което предоставихме на Европейския парламент и съветата. Там в точка 5 се казва, цитирам, Европейския парламент приканва Европейската комисия да издаде препоръки на генералните дирекции да издават специфични за държавите членки препоръки в рамките на годишните доклади. Ние не отхвърляме тази препоръка, господин Целер. Просто сме изяснили контекста, в който се извършва цялата процедура. Нека да ви цитирам това, което сме отговорили. Ние сме отговорили следното в работния документ на комисията. Генералните дирекции на Европейската комисия не издават отделни препоръки по държавите членки. Тези препоръки се предлагат от комисията, в последствие се приемат от съвета, след като биват обсъдени в компетентните комисии и работни групи на съвета. Трябва ни и ясно докладване и то се извършва в контекста на докладите по държави членки, както и на европейския семестър, доклади, които се изготвят ежедневно. Евростат публикува актуална информация във връзка с а, индикаторите по стратегията Европа 2020. Генералните дирекции в годишния доклад за дейност докладва както за европейския семестър, така и за начина по който дейностите, които предприема, се вписват в препоръките по държави членки. Добър пример в това отношение е Генерална дирекция за етост. Има обаче други случаи на генерални дирекции. По отношение на EMERS в външната служба – Госпожо Гресле, както на вас, така и на комисията бяха изпратени отговори. Както знаете, ще има изслушване на двамата компетентни комисари в това отношение. Господин Целер, зададохте въпрос и за AMPR. Казахте, че много трудно и много късно са пристигнали те в а, а, Сметната палата което не позволява на Сметната палата да извърши проверка на информацията, включена в ANPR. Това бе идентифицирано също така и в доклада за управлението. И в отговор на този доклад ние отговорихме, че ще предоставим информация на Сметната палата, за да може да се направят проверки за съответствието. Както спомена и заместник председателя Георгиева в уводните си думи, Проблемът е свързан с крайния срок, в който държавите членки трябва да предоставят информация за начина по който те прилагат европейския бюджет. Има някои предизвикателства и ние в момента анализираме положението мислим как бихме могли да предоставим необходимата информация на Сметната палата на по-ранен етап, така че тя да може да направи необходимите проверки. Докладчикът имаше въпрос във връзка с изявлението за достоверност на Европейската комисия. Това се определя и в доклада за... Извинете, се посочва и в доклада за управлението. Както каза госпожа заместник председателя Георгиева, това ясно се вижда в доклада за изпълнението, а именно чрез приемането на този доклад Европейската комисия поема политическа отговорност за прилагането на бюджета. Това послание е изключително ясно в това отношение. Сега нека да се върна на съобщението за защита на бюджета. Вие запитахте защо винаги фигурират едни и същи държави членки в съобщението. Ако разгледате различните доклади, издавани тази година, ще видите, че се споменават различни държави членки. Има разлика. Понякога тя е значителна. Защо? Защото ако се установи проблема, и се проведе дискусия с държавата членка във връзка с плана за действие, който трябва да се следва. Ако този план за действие бива следван и изпълнен, то тогава се преустановява спирането на плащанията и се слага край на коригиращата процедура. Затова винаги препоръчвам да гледате многогодишните цифри, защото в едногодишните такива има не до там важни казуси, а в многогодишната статистика ще може да получите по-добра представа. Споменахте също така нетните корекции. Винаги се води дискусия за нетните корекции и за цифрите, които предлагаме в доклада за годишната дейност. Нека ви напомня, че нетните корекции се прилагат в областта на селското стопанство. Там винаги се връщат средствата в европейския бюджет. Същото въжи за възстановяването на средства. Има нетни корекции в политиката на сближаване. Там на държавите членки се дава недопустимите разходи да се превърнат в допустими. Това се предвижда в регламента, като целта е да се отрази това на политиката по сближаване и по развитие. Сега на въпроса, на колко възлизат тези нетни корекции? В отговор на забележка на Сметната палата и в отговор на искане на вашата комисия сме включили исканата информация в съобщението за защита на бюджета за тази година. В секция 3.3.1 където има и друга информация. Може да получите и тази информация на страница 18, където ще видите, че че тя наброява 1,181 милиард, милиона евро. Надявам се, че по този начин успях да отговоря на по-голямата част от зададените ми въпроси. Yeah, Благодаря. Благодаря и на трима ви. Докладите ЕМАР. Получих този доклад преди няколко дни. Не знам обаче дали е предназначен само за мен или мога да го споделя с други. В случая не го споделих, поради което колегите не са информирани. Сега обаче ми стана ясно, че мога да го предам нататък, за което ви благодаря. Нерядко, всъщност не знаем кой е получил някакви документи или на кого можем да ги предадем. В случая ще предам този доклад на колегите. Следващият ни оратор, господин Либерацки. Благодаря, госпожо председател. Първо, позволете ми още веднъж да приветствам с добре дошла заместник председателката на комисията госпожа Георгиева. Господин Целер вече зададе немалко въпроси, които не искам да повтарям. От името на моята политическа група Искам да се спра върху следния въпрос, свързан с етичния кодекс. Госпожо комисар, става дума за две области. Вие се спряхте най-вече върху 18-месечния срок, върху това какво е позволено и какво не е позволено през този преходен период. Но имаше случаи, при които трябваше да се реагира в рамките на 5-годишния мандат на комисаря, т.е. докато той още бе на длъжност. Системата за предупреждение, при която се установява, че комисар евентуално е забравил да предостави някаква информация, просто не функционира. Освен това, във връзка с етичния кодекс възникват и други въпроси. Например, хипотезата, при която комисар стане депутат и в рамките на тези 18 месеца получава обезщетение. Какво става всъщност тогава? Две заплати ли получава? Заплата като комисар и заплата като депутат. Съгласен съм с вас, че не бива да блокираме пътя на млади талантливи хора, но действат нашите правила, които и трябва да бъдат спазвани. Определени неща достигат до обществеността едва след като изтекат няколко години, което може да се окаже проблем. Следващият ми въпрос е свързан с кохезионната политика – по този въпрос сме разговаряли с немалко генерални дирекции. Той опира до редица области. Първо, как се управляват бюджетните кредити, как следва да се разходват те през периода до 2020 година. От 2015 година нататък бяха изразходвани бюджетни кредити в нисък размер – съставянето на бюджет ориентиран към резултати. Говорили сме по този въпрос с немалко генерални дирекции. Какъв е ефектът от този подход? Какво е съотношението между размерите, за, сумите, които е подадено заявление за възстановяване и реално възстановените неправомерно изплатени средства? Следващият ми въпрос – след като ще интернализираме одита, от това трябва да има реални резултати. Централизирането на вътрешния одит дава ли ни възможност да ориентираме работата си към резултати? Възможно е да има разлики между отделните генерални дирекции. Възможно е и те да си прехвърлят топката. Така че не можем да получим много точна представа за това какво всъщност сме постигнали спрямо предварително заложените цели. Освен това има и забавяния във връзка с многогодишната финансова рамка. Доколкото знам, тези забавения нерядко се дължат на липса на капацитет. А изграждането на капацитет от друга страна не е сред приоритетите. Държавите членки, които следва да освояват средствата, имат определени очаквания. Европейският фонд за стратегически инвестиции има за цел именно изграждането на капацитет, но не се работи по този въпрос. Какви средства са необходими за тази цел? Какви цели изобщо си поставяме? Има и още една област, върху която искам да се спра. Постоянно говорим за упростяването. Как стоят нещата с дефицита? Как стоят нещата с евентуален излишък? Имам предвид периода след 2015 година. Ако от 2015 година нататък отчетем прекалено висок дефицит, то тогава ще се наложи ли да съкратим кредитите за някои държави членки? Предвиждате ли съкръщаване на бюджета до края на 2020 година за определени държави членки? Ако предвиждате такова съкръщаване, то в кои области? Още веднъж ви благодаря за много ясното и убедително изложение. Беше и много разбираемо, което също ни радва. Имате думата, госпожо заместник председател. Thank you for your uh, kind... Благодаря. За... Uh, it goes to the credit of the uh, staff. Благодаря ви за думите към всички, които работиха за да подготвят днешната ни среща. Явно е, че ще трябва да продължим да обсъждаме етичния кодекс. Проблемът не може да бъде решен веднъж за винаги. И ние сме готови да работим с парламента за тази цел. Това, което казах, е, че етичният кодекс отговаря на изискванията на договорите и в сравнение с държавите членки и останалите институции, тук залегналите стандарти са много по-високи. Това, в което вярваме, е изключително важно. И нашия председател държи на прилагането на етичния кодекс, с който разполагаме. Много научихме от неговото прилагане. Знаете, че някои промени бяха въведени след приемането му. Или с други думи, това е доказателство, че ние сме готови да внасяме промени. И внесените промени имаха за цел правилата да бъдат по-разбираеми. Имайки предвид днешното ни положение, възникват въпроси. дали това, на което сме свидетели, е свързано с слабости в етичния кодекс? Или има някакви други обяснения? За момента смятаме, че Етичният кодекс предоставя яснота във връзка с процедурите, които се прилагат, когато някой изпълнява мандата си. Аз знам какво мога и какво не мога да правя. Зная към кого да се обърна, ако съм поканена да участвам в някакво събитие. В това отношение си има установена процедура, която се следва, а председателят следи дали тя се следва. Има яснота също така във връзка с това, което предстои след като приключи мандата. В рамките на 18 месеца всяко намерение за започване на трудова дейност изисква да бъде информирана Европейската комисия. Не мога да ви цитирам точно кои дейности подлежат на нотифициране. Говорим за 18 месеца след приключването на мандата. 140 дейности и 14 са описаните дейностите. От тях за 40 от тях трябва да се направи допитване до комисията по етиката. Знаем какво се прави, ако тази комисия излезе с отрицателно становище. Бившия комисар може да поиска обяснение от нея. Но в пете случаи, в които се даде такова отрицателно становище, бившите комисари се отказаха да се вземат за съответната дейност. Така че има яснота във връзка с процедурите след приключването на мандата. В момента, в който Комисията по етиката излезе със становище, то се публикува в интернет сайта. Така че по отношение на прозрачността сме направили най-доброто, на което сме способни. Възникна въпроса за а, декларацията за конфликта на интереси. Разбира се, имаме възможност да се допитаме а, до някого. Съществува механизъм, който ни информира за това, което можем да направим, ако не знаем как да постъпим. Има по-голяма яснота и за лобитията. Имаме нови правила за прозрачност, за достъпа на лобитата. Етичният кодекс, с който разполагаме, отговаря на международните стандарти. И залегналите в него стандарти са много по-високи от тези, които се прилагат в държавите членки и други европейски институции. Разбира се, ние знаем, че нито един подобен документ не е фиксиран виднъж за винаги. Промени могат да настъпят. Нека обаче да мислим и за ролята на последствията, които не винаги са били умишлени. Възможно е някой да изкара и петте години от мандата си. Но ако сте млад, продуктивен член на обществото, може да бъдете комисар и пет години след това вие се оказвате доста ограничен в дейностите, които може да изпълнявате. Дали пък това няма да представлява излишна пречка за по-младите таланти? Просто ви казвам, че трябва да се замислим и за този момент. Нека да не го забравяме, ако ще оглеждаме всички аспекти. Нека да признаем естеството на проблема, с който желаем да се справим. Да помислим дали използваме правилния подход. Вие казахте нещо, с което Изцяло съм съгласна. Разбирането, прозрачността, разума винаги са от значение. Относно политиката на сближаване, ще помоля Манфред да ви предостави повече подробности, когато вземе думата. Аз искам да добавя, че не трябва да забравяме, че политиката на сближаване е от голяма полза за държавите, които се възползват от нея и за Европейския съюз. Доклада за оценката, с оценката за период 2007-2013 ясно го показва. Същевременно обаче е необходимо да признаем, че трябваше да се определят приоритети, да се прилагат проекти – а нашата работа е да се вдигне качеството на инвестициите в политиката на сближаване, за да може да има повече конкурентоспособност за директните бенефициенти и за Европейския съюз. Колегата ще се спре на въпроса за възстановените средства. Зададохте въпроси за упростяването. Да, задължително е да се прибегне към него. Най-добрият шанс, който, с който разполагаме в това отношение, е така нареченият омнибус. Това трябва да се направи в средата на следващата година. С нощи се срещнах с господин Бузек и обсъдихме бъдещата ни организация. Ще трябва да спазим графика. Важно е да го направим, защото ако желаем да окажем влияние върху следващата многогодишна финансова рамка това ще трябва да бъде направено до средата на миналата година. Нуждаем се от смислена, смислено упростяване, което да не подкопава финансовата ни отговорност. Относно съкръщенията в бюджета. Ако правилно съм ви разбрала, вие говорихте в контекста на излизането на Обединеното кралство може би не съм ви разбрала. Yeah, background is Brexit to some extent. The next question is да, контекста до някъде излизането на Обединеното кралство. А ако няма инвестиции, тези държави ще се нуждаят ли от средствата, да или не? Ще са способни ли да освоят средствата, да или не? Ако не, тогава какво? Отговор. Да, сега разбрах. Аз съм оптимист и смятам, че ще има ускорено прилагане на новите програми. Откъде идва този мой оптимизъм? Основните фактори, които водят до забавянето, са прилагането на предишните програми и разходването на всички средства, от една страна и от друга страна изпълнението на новите изисквания, които постепенно спират да се прилагат. Веднъж след като приключат, всичко приключва. Сертифициращите органи трябва да могат да действат. Надяваме се, че 2016 година ще забави темпото в това отношение. Изоставаме в сравнение с миналата година по отношение на прогнозите за плащанията. но доста изисквания по новите програми бяха изпълнени в държавите членки. И според мен най-големият стимул би представлявал да не се използват средствата по старите програми. Ако държавите членки нямат достъп до нови средства от европейския бюджет и са изпълнили старите програми, те нямат друга възможност, освен да започнат да работят по новите програми. Докато спазваме основния марш за плащанията, И ако той може да се използва през следващите години, проблем няма да възникне. Или с други думи, това, което не се използва тази година и това, което няма да се използва следващата година, се прехвърля чрез общия марш за плащанията за последващите години от програмния период. Прогнозите е, не успокояват в това отношение. Не смятаме, че е, трябва да се предвидят някакви съкръщавания. Възниква обаче въпросът с излизането на Обединеното кралство. Аз не бих спекулирала с този въпрос, защото ние така и не знаем какво възнамерява да прави Обединеното кралство. Не знаем и е, какви са целите му по време на преговорите и как това ще се отрази на бюджета. И тъй като нищо не знаем, е най-добре просто да вдишаме дълбоко, защото преговорите ще отнемат много време което означава, че ще разполагаме с предостатъчно такова, за да помислим как това ще се отрази на бюджета. Понякога чуваме някои да казват, че това е категорично, Обединеното кралство излиза от Европейския съюз и от всички структури, но пък от друга страна се чува, че то желая да остане във вътрешния пазар. Това са различни мнения. И докато тези мнения не бъдат обединени в една позиция, смятам, че е редно да не се базираме на някакви презумпции, а просто да прилагаме програмите си. Успокояваме факта, че благодарение на госпожа Тачер Обединеното кралство постигна добра сделка с Европейския съюз по отношение на бюджета. Така че тази вноска на Обединеното кралство е, е също толкова малка, колкото и значението им в европейската економика. Бих казала, че е незначително. Нито участието в бюджета, нито в економиката на Европейския съюз, но Извинявам се, че ви прекъсвам, казва председателката, но четирима колеги са се записали. Нека да чуем. Господин Ашфорд. Госпожо председател, Добре дошла на заместник е, председателя. А, аз а, е, съм много щастлив а, е, да кажа, че се радвам, че сте обратно тук при нас и че не сте заели друг пост. Мисля че, госпожо председател, трябва да ви поздравиме вие и вашият екип за постигнатите успехи. Някои от вашите коментари относно недопускането и превенцията на грешките. Всички знаеме, че процесите са много сложни, процедурите са много сложни и това води до а, висок дял на грешките. Да, аз от, от, от, отбелязах си, че вие говорите за упростяване и се радвам, че комисията по ангажимента за упростяване на процедурите. Мисля, че това е по-важно от всякога. Но е, докладчикът спомена, че става дума за едни и същи грешки в едни и същи отрасли и практически за едни и същи държави и членки. Вие казахте, че а, обръщате особено внимание на тези слабости, които се повтарят. Какви действия са предприятие, а ние многократно сме го обсъждали, че ако има слабости, които се повтарят, то трябва да се потърсят а, а, други методи и а, други а, парадигми. Така че, може би би било Добре е да ни дадете един конкретен пример на действията, които са предприяти и по какъв начин те са се отразали. Колегата Савама трябва да ни напусне, така че му давам думата веднага. Да, благодаря ви, госпожо председател. Ще се опитам да бъда много кратък. Нямам въпрос, а три изявления. Благодаря ви, разбира се. Благодаря на вас и вашият екип за свършената работа. Но, първо, имаме нужда не от постоянно, а от стриктно прилагане на член 1 и 5. Защото ако делът продължава да бъде висок, трябва да разбереме какъв е корена на проблема. Смятам, че това е от огромно значение. Нека не, нещата не остават в неясноти. Нека знаем кои страни правят грешки. Две. Вие казахте, че ще се върнете към проблемите, свързани с осъществяването на специфичните препоръки. Да, ще а, очаквам вашият въпрос, вашият отговор по този въпрос. И трето, необход, необходимо е а, прозрачност относно а, управлението. Информацията трябва системно да не трябва да бъде системно пазена и да бъде поверителна. Това е проблема, който исках да повдигна. Сега, постоянните грешки, повтарящите се грешки. Ние естествено установяваме в от какви урасли са и работиме с съответните служби. Например, упростяване на разходите. на възвръщане на разходите. Например, установихме, че в малките научни и изследователски програми се установява потенциално губене на средства. където така бе отплязан напредък и вече голямата част от средствата отиват за изпълнението на програмата, а не за административни разходи. Но в различните държави, в различните отрасли, в различно времеви граници са, се установяват тези грешки, но прав сте, че има известно повтор, известна повторяемост а, и трябва наистина да разграничиме онези, които се повтарят от онези, които са а, по-скоро ад хок. Колкото до препоръките – сравняваме извършеното с съдържанието на препоръката, но съжалявам, наистина днес не мога да ви отговоря по-конкретно. Е, записах си въпроса. Е, ще се върнем към този проблем. Ще помисля, ще е, обсъдиме въпроса с Еквин. И за поверителната информация, вашият въпрос беше да информация, която може да бъде предоставена на широката публика, да бъде предоставена. Отговорът е правиме го. по дефиниция предоставяме информацията, която може да бъде предоставена. Благодаря. Следващият оратор, госпожа Яла Сендер, но в момента тя не е тук. Това е добре за мен, защото така е мой ред. Ja, wir haben ja, danke für die Zusage des daf благодаря за ангажимента, който поехте да ни предоставите работния документ на комисията. Става дума за годишния доклад на вътрешния аудитор. Съгласно финансовия регламент можем да изискаме този документ. Достатъчно ли е да го изискаме само устно или писменно? Ако правилно съм ви разбрала, генерална дирекция бюджет ще бъде разделена на две генерални дирекции. Правилно ли сме разбрали? Не. Добре, значи аз съм се объркала, а вие сте прави. Изясних си въпроса. Ще има още един заместник генерален директор. Има доста заместни генерални директори. Разкриват се доста такива нови постове на заместни генерални директори. Има ли точна информация за броя на новоразкритите такива щатни бройки през 2015 година? Става дума за висши ръководни постове, за които разходите са много високи би било добре да ни предоставите кратка обосновка за разкриването на всеки един такъв пост, особено като се има предвид изискването за 5% съкръщаване на персонала. Препоръчвам ви да се постараете при изготвянето на тази обосновка, защото ще подходим към нея много критично. Извинявам се на компетентния член на Сметната палата, господин Лазаро. Вашият доклад за финансовото управление е обаче е интересен, тъй като показва, че проблемите с финансовото управление с всяка изминала година все повече се задълбочават, въпреки усилията на комисията да внесе ред. Вече бяха внесени 8 бюджета, коригиращи бюджета. Това показва, че броят им нараства. Всъщност, ако приспаднем коледа и вакансиите, това отговаря на един такъв бюджет на месец. Все повече по отделните функции – в бюджета, в рамките на многогодишната финансова рамка се предвиждат тавани. Не е би ли трябвало тогава въобще да се откажем от този инструмент на коригиращите бюджети? Много би се упростила работата ни. Подхождам наистина критично към този инструмент, като специалист по бюджетен контрол. 300 39 милиарда неразплатени задължения. Сметната палата обръща внимание на тази цифра. Необходим ни е някакъв план. Какви са възможностите? Сметната палата заявява, че е необходимо да се направи прогноза на плащанията, но това според мен не е достатъчно. Какво можем да предприемем при положение, че не можем да принудим държавите членки по-рано да изразходят средствата? По отношение на външните действия, срокът за извършване на разходите междувременно е 4 години. И тук неразплатените задължения са в огромен размер. Призовавам Сметната палата да обмисли други възможности за намаляването на тази сума. Вътрешният аудитор има ли представа за това колко проекта са били финансирани по структурните фондове за периода 2007-2013 година? Генерална дирекция регионално развитие твърди, че броят на тези проекти е над 1 милион. Логично възниква въпросът, кой всъщност упражнява контрол при толкова голям брой проекти. Благодаря ви още веднъж. Имате думата, госпожо заместник председател. Um, Предоставяме доклада. Няма нужда от писмено искане, за да го направим. Колкото до заместник генералните директори, наистина така направихме подробен анализ на капаци... управленческия ни капацитет като, кът, кът, като цяло щатните бройки не са много добре е, разпределени, имам предвид заместни генералните директори. Така че необходимо е да имаме по-добро разпред, разпределение с цел постигане на по-добри резултати. Създадахме допълнителни щатни бройки в Генерална дирекция Бъч, например. И мога да обясна защо. Също така имаме нов заместник генерален директор за синергия и развитие. И там а, имаше нужда в. А, а, в някои генерални дирекции всъщност съкратихме тази бройка, защото смятахме, че е, не отговаря на структурата на генералната дирекция. Така че Цел, целта е да има наистина едно, а, така, едно добро разпределение, но още веднъж а, повтарям, също така а, наблегнахме много на равнопоставеността на, между половете. Имаме две допълнителни заместник генерални директор. Искам да кажа, че не сме създавали щатни бройки за жените. Не, имахме си по двама кандидати за всяка бройка, но просто се, се оказаха, че е, кандидатите бяха еднакво квалифицирани, а дори най- най-често жените бяха по-квалифицирани. По Имаме и един заместник генерален директор, който е мъж, но той просто беше най добрия кандидат. И имаме и още един, който в край не само беше мъж, но и белгиец. Така че просто той беше най-квалифицирания в случая. Но нашата цел е 40% равнопоставеност равнопоставеност. Но при всички случаи ще ви държиме в течение за е, класиф, класифицирането на тази щатни бройки, повишаване, понижаване и така нататък. А, нека да ви кажа в СКИК. В СКИК има само е, генерален директор, но имаме и нова щатна бройка и имаме ново, нова единица, която да се занимава с управление на а, заседанията. С, с това се занимаваха абсолютно всички единици а, до сега. И просто създадахме една, една щатна бройка и в момента, в който нещата потръгнат и има добро управление на заседанията, то просто ще отнемеме тази бройка и ще я сложим на друго място. Имаме ли още нещо? А, вие попитахте нещо за вътрешният одит. Само да се върне за тези, които са работили по предишните е, доклади. Е, само искам да, да, ви, да ви кажа, че на, на, по, по доклада 993, който е вътрешен доклад, Просто исках да поясна това. За, за доклад 993. Колкото до проектите. Не разполагаме с не разполагаме с информацията. Мисля, че вие имате вие трябва да упражнявате контрол, така че може да получите информацията пряко от генералните дирекции, но ние не разполагаме с тази информация. Сега. Тук за, за, за, за, за сумата става дума за 217 е, милиона до, в рамките на тази мефере. Сега трябва да видиме колко ще отиде в колко, колко, колко, коя част от тази сума ще отиде за заплащане и какво ще бъде прехвърлено, но това ще може да бъде обез... да стане ясно, когато свършиме работа по следващата МФР. Мисля, че има а, в годишните отчети и имам многократно записани от къде са резервите и това мисля, че много ясно а, обяснява нещата. Тоест, откъде идват проблемите, какво сме направили, за да ги а, превъзмогнеме и а, какви, кои уратрасли са госпожа Яла Сендерс. Госпожо председател, благодаря на комисар Георгиева и нейн и на нейният екип. Що се отнася до приходите? Сега проблем има и за тази година, но проблеми е имало и преди. Ние искаме да знаеме всички проблеми, не само при разходите, но и проблемите, свързани с приходите. През 2014 година знаехме, че има проблеми с неспазването на митническите стандарти от страна на държавите членки и Сметната палата също го отбеляза в своите документи. Така че взети ли са мерки и подобрели ли са се нещата в областта на постъпването на приходи от митнически ставки. Е, в, какво, се, какво се казва в доклада на Сметната палата? В доклада на Сметната палата се казва, че все по-малко средства са насочвани към преките помощи, включително и за Европейската инвестиционна банка. Няма да навлизам в подробности. Разполагаме с цифрите разполагаме с най-различни финансови инструменти в момента и в доклада на Сметната палата е обърнато внимание на ограниченията. Това е проблем, който отбелязахме и миналата година. Тоест, бихме искали да знаеме какви са сумите. Колкото до възстановяването на сумите, възвърш... възстановените суми, вие казахте, да, има мех... механизъм за възстановяване. но ние поискахме да има известна гъвкавост, за да могат е, сумите да се е, разпределят по-целесообразно. Наш, е, наше задължение е да да вземеме необходимите мерки за защита на европейският бюджет, но това води до известни последици върху националните бюджети. С какви инструменти можем да разполагаме, за да постигнем по-добра резултатност? имам предвид за възстановяване на сумите. Може би по, можем да вземем някакви мерки или да има някакъв по-специален подход в момента на преговорите, защото после се казва и ми да, всъщност накрая да некоплатците е, плащат е, и всичко Е, целта е по, някакъв, по някакъв начин е от една страна да защитиме е, бюджета на Европейския съюз, от друга страна това да няма последици за националните бюджети и съответно за данекоплатците. Тоест, е, в процеса на преговори да се постигне до някакво съгласие за по-добро управление на средствата. Сметната палата е свършила отлична работа и тази година. Аз лично обаче съм малко разтревожена от отговорите на комисията на препоръките на Сметната палата. Понякога няма отговори на, друг, на други места вие отговаряте. Ще видим какви мерки ще трябва да бъдат взети, за да усъвършенстваме нещата. Така че според мен това не може да бъде един задоволителен отговор. И, а, и мисля, че до госпожа Георгиева добре е службата на комисията да отговарят по-конкретно. На въпросите за финансовите инструменти и възстановяването на сумите, както и за нетните корекции, ще се опитам да отговоря, както и за Хоризонт 2020, но може би колегата ще може да го направи по-добре от мен. Имаше един въпрос в самото начало, който не разбрах напълно. А, брутен доход. Добре. За финансовите инструменти най-напред. Използваме финансовите инструменти, когато това е уместно, а не когато е неуместно. Никога няма да заменим грантовете с неуместното използване на заеми или друг вид инструмент. Но бюджетът е ограничен. Някаква част от бюджета, когато е уместно, трябва да се използва, за да се увеличи ефекта върху економиката, за да се създадат работни места. Ще ви дам пример за обратната страна на финансовите инструменти, т.е. когато сме ги използвали неуместно. В предложението за средносрочен преглед взимаме финансовите инструменти от механизма за свързване на Европа и го разделяме на две. Една част отива за стратегическите инвестиции, които са много по-динамични, а другата част даваме или поне предлагаме да отиде за грантове в рамките на механизма за свързване на Европа, защото смятаме, че това е уместно. Съгласна съм с вас, че винаги трябва да внимаваме и да бъдем предпазливи, когато избираме съответния инструмент. Необходимо и е за напред да използваме финансовите инструменти ефективно. Вътрешните одити, сметната палата, те са много полезни в това отношение. Относно възстановяването на средствата. В един идеален свят не трябва да се възстановяват много средства, защото превентивните действия са свели до минимум тази необходимост. Но възстановяванията на средствата се оказаха добър стимул за по-доброто изпълнение на бюджета. Те са и правилния инструмент, особено когато има висок процент на грешки. Както знаете, възстановяването на средствата може да бъде извършено, след което да се направи последваща оценка, която да каже дали има програми, които могат да освоят тези средства или пък се правят нетни корекции. И ние не се колебаем да използваме нетни корекции, ако това се окаже необходимо. Разбира се, опитваме се по-скоро да възстановим средствата. Това от своя страна може да доведе до по-малко поети задължения. И с подкрепата на парламента предлагаме да се преразгледат поетите задължения посредством новия кризисен резерв. Сега дали е прият към момента не зная, но ефекта на възстановяването на средствата върху свиването на бюджета ще бъде сведен до минимум – слагам знак на равенство между двете неща, но все пак такъв риск съществува. На въпроса за хоризонт 2020. Моето усещане е следното. Трябва да признаем, че управлението на риска в областта на новаторството е трудна задача. Трябва да бъдем малко по- решителни и да скочим в неизвестното. Имаше изискване по едно време да се изисква от новосъздадените предприятия, за да получат достъп до европейски финансиране, да а, представят регистър на всичките си дейности. Е, че как ще стане това? Същото се отнася и до научната и развойна дейност. Така че трябва да толерираме до известна степен неизвестното, защото така ще дойде иноваторството. До каква степен трябва да толерираме риска е въпрос, на който трудно може да се отговори. И това е съвсем различен въпрос, но вие ще проведете дискусия с господин Моедеш в това отношение. но така или иначе това неизбежно е част от неизвестното. Прекалено стриктни сме. Искаме да има стриктен контрол и ако продължаваме да се държим по този начин, виждам ви, че поклащате глава. А, ah, Okay. Well, uh, look, clearly I'm... А, добре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 Отговорите на комисията са една тема, която постоянно обсъждаме. Нека се върна на 339 милиарда. 217 милиарда неразплатени задължения е една част от сумата. А другата част са разходи, които предстои да се правят в бъдещи периоди за пенсии на бивши служители на комисията и за извеждане от експлоатация на АЕЦ. Какви са плановете за тези разходи? Не става дума в случая за плащания за пенсии, които ще се извършат след 30 години. За това и трябва да си зададем въпроса какъв е планът. Не получих освен това отговор на въпроса си дали не би трябвало да преосмислим годишната бюджетна процедура, като се има предвид колко често трябва да се внасят корекции. Не би ли следвало да настъпят някакви промени в тази процедура? Госпожо заместник председател. Uh, uh, uh, Вчера представихме прогнозата за периода до 2020 година разгледахме прогнозите на неизплатените плащане. Може да ви спратим презентацията, ако не сте я получили, но видяхме, че до края на този период неизплатените, неизвършените плащания ще бъдат подобни на тези, на които сме свидетели сега. Може би не съм аз правилният човек, на който трябва да зададете този въпрос. Дали да попитаме Силвано, ще попитаме хората ни, които работят по въпроса, за да ви отговорят, госпожо Гресле. Така че да получите подробен отговор на въпроса си. Поглеждам към екипа си, който е тук с мен в момента. Не съм сигурна, че сред а, а, моите хора е и правилният човек. Благодаря ви. Винаги сме много удовлетворени, когато ни предоставяте писмена информация. При всички положения още доста дълго ще обсъждаме заедно тази тема. Сега ще дам думата на компетентния член на Сметната палата, ако желая, и накрая на докладчика. You, uh... Благодаря, госпожо председател. Ще бъда изключително кратък по причините, които бяха изтъкнати, нашите виждания за годишния доклад за управлението и изпълнението на бюджета не са включени. Ще има едно специално становище, което ще ви представим в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност. А във връзка с вътрешния одит, вече отговорихме в това отношение, както и по отношение на мандата на компетентната комисия. Очакваше се до края на 2000 до края на януари да излезем с позиция за многогодишната финансова рамка. Това е добра възможност да излезем и с препоръки рамките на годишния доклад за управление и изпълнение на бюджета. Нека комисията да използва добрия пример, който зададохме тази година, да се спазва крайния срок, упоменат във финансовия регламент. Трябва да има конструктивни отношения между аудиторите и лицата, които са подложени на одит. Благодаря. Thank you very much, the rapporteur. Благодаря докладчика, господин Целер. Благодаря, госпожо председател. Миналата седмица седях там, където сега седят председателката и секретарята, заедно с нашите приятели от делегацията ЕСА АКТБ. Да, знам колко е вледеняваща температурата на въздуха в тази зала. отказ от ежегодната бюджетна процедура, от ежегодността на бюджета на Европейския съюз. Мисля, че на времето, когато работех в държавата си членка, щеше да ми се иска да се приложи този модел, защото щях да имам повече гъвкавост. Мисля, че трябва да преформулираме въпроса. Как да направим така, че като се има предвид ежегодната, ежегодното естество на бюджета, да се гарантира повече прозрачност. Да се гарантира и повече прозрачност при внасянето на корекции в бюджета. Да се дадат повече възможности за насочване от страна на политиците и за политическа отговорност. Отговорността за бюджета се носи от генералните директори, т.е. от длъжностните лица, а политическата отговорност от комисарите. Това е разделението, което се прави тук. На времето, когато работех аз, можех да делегирам изпълнението на бюджета на длъжностните лица на ниво администрация. Но ако на ниво администрация имаше някакви нарушения, ако трябваше да настъпят промени в изпълнението на бюджета, то аз носех отговорност спрямо обществеността и спрямо контролиращия орган, в случая регионалния парламент. Това е тема във връзка с управлението, която ще продължим да обсъждаме с комисията. Ще излезе и докладът на Сметната палата, който ще ни послужи за основа на разискванията. Госпожо заместник председател Георгиева, благодаря на вас и на вашия екип за взаимодействието ни, което протича в дух на партньорство. Благодаря, че вие и целият ви екип сте на разположение на цялата наша комисия, че сте готова и в бъдеще да отговаряте отговаряте на въпросите ни и да разговаряте с нас. Това в никакъв случай не въжи за всички ваши колеги, поради което наистина ви благодаря. По някои въпроси със сигурност ще продължим да разговаряме и в бъдеще. Въпросът за препоръките към отделни държави в рамките на европейското полугодие и връзката му с предоставянето на по-голяма гъвкавост по отношение на някои програми. Говорихме за определени държави, говорихме и за това, че механизмите приложими към кохезионните фондове не са в никакъв случай гъвкави. Имам предвид оперативните програми и програмите в отделни държави членки. В случая трябва констатациите в препоръките по отделни страни да бъдат обвързани с възможностите, които предоставят структурните фондове. Тоест, ако не няма национални бюджети в достатъчен размер. Това трябва да се вземе предвид в препоръките. Така ще има възможности за прилагането на нов подход към структурната и кохезионната политика. По въпроса за пряката отговорност по въпроси свързани с бюджета. Тук отново се намесва бюджетното управление. Мисля, че в тази област трябва да се установи добро взаимодействие между Европейската сметна палата, вас, госпожо заместник председател и Европейския парламент. Трябва да има добро взаимодействие и с другите парламентарни комисии тук. Аз съм член и на други парламентарни комисии. Опитът ми там показва, че нерядко на нашата комисия по бюджетен контрол се гледа като на лошото ченге, което се съсредоточава единствено и само върху критиката и недостатъците, но това не е така. Възоснова на препоръките на Сметната палата ние тук заедно обсъждаме определени въпроси. Правим това единствено и само за да се повиши качеството на работата ни, за да може Европейският съюз по-добре да постига целите си и да изпълнява задълженията си. Делегация на нашата комисия в миналото работи по една тема. Тогава с мен се свърза ресорният комисар и каза, че не бива да сме талибани, не бива да се съсредоточаваме прекомерно върху контрола, че трябва да вземем предвид политическото измерение. Ние напълно осъзнаваме какво е политическото измерение, но в случая става дума и за ангажиране на средства на дънакоплаците в много голям размер. Това също е част от политическото измерение. Господин Крав каза, че при финансовите инструменти и доверителните фондове. Всички донори следва да бъдат информирани за това как се изразходват и управляват средствата. Според мен, по отношение на повечето финансови инструменти и доверителни фондове, се предоставя финансиране и от европейския бюджет. Съгласно договора от Лисабон, ние в качеството си на законодатели отговаряме и за европейския бюджет. За това много ми се иска да имаме информация за управлението и изпълнението по доверителните фондове, за да се убедим действително, че тези инструменти са ефикасни. Това бе всичко от моя страна за сега. Със сигурност ще продължим разговора с вас и в бъдеще. Anyway, when you are in our committee, uh, with the rapporteur of the 2014 discharge. Благодаря а, uh, ви за това, че ни гостувахте. Закривам заседанието. Закривам заседанието. Благодаря на преводачите, че ни отделиха малко повече време.